Дами и господа, Продължаваме нашата работа. Приехме протокол от вчера. Той е на ваше разположение. Имате ли възражение? Ако нямате възражение, считаме, че протоколът е прият и прием. преминаваме към съобщенията на съвета и комисията относно външна намеса в изборите и дезинформация в националните европейски демократични процеси. Това е много важна точка от дневния ред проблема, който е в центъра на нашето внимание и започваме нашите изказвания, като давам думата на представителката на съвета. Господин председател, дами и господа, четири месеца премин... изминаха от европейските избори, които бяха паралелни с други избори в някои държави и членки. Въпреки, че няма, нямаше а, пряко влияние, констатирахме, че заплахата за намеса продължава. За това е необходимо да насърчаваме устойчивостта и осведомеността. Това е приоритет на нашето председателство. Необходимо е да насърчиме устойчивостта на нашите общества, тъй като тази заплаха е нещо постоянно в киберпространството. Непрекъснато сме подложени на заплаха от зловредна намеса, както и неуместните развития на изкуственият интелект. Комисията и, съв... и съвета извършиха преглед за извършената работа от онлайн платформите, както и приложението на кодекса за добри практики. Готови сме също така да разгледаме всички предложения на комисията, които ще бъдат представени до края на годината. Преди края на годината ще очакваме комисията да отчете рез, рез, резултатите от изборите, като това ще ни даде възможност да вземем необходимите мерки, да бъдем готови за по-нататъчни мерки включително и допълнителни инициативи. Тази тема е от огромно значение и тази тема беше многократно на, в дневния ред на Европейският съвет, включително стана и приоритет. От нас се, изисква допълнителни и координирани усилия, както от страна на институциите, гражданското общество и всичките заинтересовани страни. През март съвета прие заключения преди изборите и бе приета изборният пакет. Междувременно обаче много неща бяха извършени и мерки предприяти от институциите и държавите членки. Бяха създадени платформите на които държавите членки споделят данни и информация, бяха създадени и контактни центрове в държавите членки за по-бърз обмен на информация относно европейските ценности, както и цялостна система на независими проверители и други мерки за защита на цялостният е, предизборен и изборен процес, за запазване на цел, целостта и устойчивостта на, на изборната система. И Петата, петата точка, по която работихме, беше и развитие на сътрудничество. Господин председател, дами и господа, за да, за да продължи тези усилия, румънското председател подготви отчета за полуките, а един от приоритетите на нашето председателство е засилване устойчивостта на демократичното общество и засилване на цялостната сигурност в интерес на нашите граждани. Би искала да подчертая, че всички предприяти мерки са прозрачни и всички мерки, които се прилагат, трябва да зачитат изцяло правилата за защита на наличните данни и личните и основни свободи. През юли бе създадена постоянна работна група, която проведе своето първо заседание. Ще продължиме да развиваме партньорство с други институции, включително и с НАТО, как и Европейският център за борба с киберсигурност, за, с борба с кибер тероризма също допринесе много за постигане на успехи. Необ, необ, необходимо е също така да изпълним разпоредбите на плана за действие в партньорство с нашите с различните организации. Необ, необ, също така е много важно да се повиши и компютърната грамотност. Трябва да продължиме да работиме заедно, координирано за борба с предизвикателствата, пред които сме изправени. Целта е да продължиме да устояваме и защитаваме нашите европейски ценности. Благодаря. Сега давам думата на представителката на Европейската комисия. Първо госпожа Юрова, после на господин Кинг. Давам думата на госпожа. Господин председател, уважаеми госпожи и господа, спазването на основните е, ценности, демокрация, свобода на словото, не, би трябвало да бъдат е, вземани като нещо дадено. Е, председателката Фон дер Лайн подчерта приоритетите за комисията и това е един от тях. Нашите системи демократични стават все повече и повече при цел на атаки, които искат да дестабилизират и разделят Съюза. Следователно, трябва да направим нещо повече, за да се защитим срещу външното влияние. Разпространяването на тази информация и е, тъмните пари, всъщност водят до изкривяване на истината и дебата. Вътрешни участници и външни участници могат да излечат свои ползи от това, което води до конкретно поведение в областта на борбата срещу климата, сигурността, здравето, финансирането и всичко останало. Намалява се доверието в науката и в емпиричните доказателства. Провеждането на справедливи и честни избори е приоритет на държавите членки, обаче европейски подход е необходим винаги, имайки предвид през граничния характер на подобен опит за е, манипулиране, за да може наистина да се заемем с тази заплаха. По какъв начин могат да действат държавите членки? Чрез електропакета декември 2018 година комисията предприе конкретни действия, за да подкрепи държавите членки във връзка с защита почтенността на изборите и борба срещу дезинформацията. Този пакет подпомага идентифицирането на зловредни практики, които сплашват изборния процес. Подпомогнати бяха държавите членки с ново създадените е, форми, е, подпомагащи изборите, което дават възможност да има оперативни връзки между държавите членки. Това са едни платформи. И тази е, мрежа за се срещнат четири пъти преди изборите и а, веднага след изборите имаше следващо заседание, обединявайки представители от националните мрежи, които обменяха полезна информация помежду си, както и с представители на други институции, включително парламента и гражданското общество. Действията обхващат всички аспекти на тази сложна материя обмен, осведомяване на гражданите, сътрудничество през платформите, правни инструменти, приложими към чуждо финансиране. Това включва също така и конкретни действия на ниво Европейски съюз, за да може да се укрепи издръжливостта на системата срещу кибератаки. Държавите членки активно участваха в европейската мрежа, изразиха своето желание, както за националното, така и за европейската платформа платформа да продължи да работи, за да може да се подкрепят държавите членки в борбата за по-голяма издръжливост на електронните системи. Наша предварителна оценка за изпълнението на тази дейност, включително по отношение на европейските избори, е насърчаваща. Координирания подход на ниво Европейски съюз гарантира по-добра готовност и координация в борбата срещу манипулацията и дезинформацията. Както и по-рано сме правили и сега извършваме е, задълбочено проучване на поведението във връзка с изборите е, за Европейски парламент. Освен това си си сътрудничим с международни партньори, различни форуми, НАТО, Г7, както и с отделни държави. Това отразява координирания всеобхватен подход, за да се борим срещу дезинформацията и за да се изгражда и е устойчив изборен процес. Инструментите, уникалните способности на всички участници трябва да бъдат прилагани единно, спазване на основните права, особено правото на слово и на асоцииране. Както бе обовестено от а, избраната председателка на комисия госпожа фон Лайен. Целта е да се а, разработи този план за действие във връзка с борбата срещу намеси в бъдещи европейски избори. Ако се потвърди това а, от парламента, аз ще координирам дейността по плана изграждайки издръжливостта на нашите демократични системи. Борбата срещу фалшивите новини е нещо изключително важно днес. А също така свободата на славото, свободата на пресата, в контекста на медийния плурализъм трябва да бъдат защитавани от следващата комисия във всички тези усилия. Ако се потвърди и моята роля в бъдеще, ще поддържам тясна връзка с парламента, с всички участници, с гражданите, за да може да защитим демокрацията в Европа. Благодаря. Много благодаря. Следващият оратор от комисията е комисар Кинг. Че. Господин председател, колеги, много благодаря. Ще се спра на предизвикателството, наречено дезинформация. Както чухме вече, за съжаление, през неодавнашните последни избори за Европейски парламент нямаше за щастие нямаше е, такава голяма, координирана, мащабна дезинформационна атака. Но, за съжаление, това не означава, е, че е, няма подготовка или опити за това. Напротив, има опити из цяла Европа за дезинформация. Например, ще взема пример от друга държава членка Германия. Има много обосновани доклади, които показват, че е, утвърждаването в интернет на една от германските партии е, представлява повече от 86% е, от информацията за тази партия в Фейсбук. Четири пъти повече са харесванията и шест пъти повече са споделените. Споделенията, отколкото за другите политически партии огромната част от тези харесвания и споделяния идват от съмнителни партиди, съмнителни профили. Всъщност, за съжаление, мащабната дезинформационна пропаганда е факт на съвременния политически живот. И ако платформите не могат да обособят хилядите свързани помежду си профили е, а, с съмнителни названия, а, е, които са генерирани произволно, а, е, тогава сме изправени пред проблем. Трябва да работим съвместно, за да ограничим и премахнем пространството, в което враждебни на политическия процес сили се опитват да манипулират този политически процес. Държавите членки трябва да се обединят, за да отстояват, да устояват на тези усилия за миниране на процеса. За това ние с колегите в комисията работим в четири направления. Първо, както бе казано, създаваме система за бързо предупреждение. Ние като комисия и държавите членки работим с цел бързо установяване на целенасочени дезинформационни кампании. Работим за укрепване на този механизъм. В момента има поредица от консултации за подобряване на обмена на информация между държавите членки, държавите членки, институциите и всички нас и платформите, както и обмен на тази информация с представители на гражданското общество с цел анализ, бърз анализ на дезинформационните кампании. От няколко години на второ място сме мобилизирали цяла общност от изследващи лица, които установяват фактите и реалното положение в интернет. Стремим се да помагаме на тази общност. Скоро ще имаме нова европейска платформа в интернет, в която ще участват 38 организации за установяване на фактите от 17 държави членки. Финансирането ще дойде от програмата с свързване на Европа. Ако искаме обаче всичко това да даде резултат, платформите също трябва да изиграят своята роля. Трябва да им дадем е, безопасен достъп до данни, които да бъдат предоставени на тези изследващи лица, на тези изследователи, за да могат те да извършват по-качествен анализ и да планират по-качествена реакция. Разбира се, съобразно високи етични и професионални стандарти. Така стигам до третото направление, в което работим. Искаме платформите да подпишат е, етичен кодекс за борба с дезинформацията. Започнахме тази работа през септември миналата година. Facebook, Google, Twitter, Mozilla и редица други организации, аз напоследък се присъедини и Microsoft, е, се включиха в тази платформа. Това е сериозна група. И те поеха 15 различни ангажимента, цял списък от ангажименти. Ние наблюдаваме как работят платформите, съобразно тези стандарти. Значи, във всеки момент, около средата на септември, подписалите платформата ще направят самооценка и ще ни я предоставят. Тогава ще е, включим в работата е, трети лица, консултанти, които ще ни помогнат е, да извършим независим анализ на изпълнението на заложените в етичния кодекс стандарти. Този анализ ще бъде готов до средата на октомври. Така ще разберем е, дали кодексът е, дава някакъв резултат, дали се изпълнява. И това ще знаем до края на октомври. Крайният резултат ще бъде съобщение на комисията – което възнамеряваме да обнародваме в началото на следващата година след допълнителни консултации с независими специалисти и а, е, с регулативните органи за аудиовизуални и медийни услуги от държавите членки. Е, Комисарята Юрова, самият аз, комисарят Габриел, неколкократно сме заявявали, че ако резултатите се окажат неудовлетворителни, ще бъдем готови да предприемем по-нататъчни действия, евентуално ще помислим дори за регулативна дейност. Имаме редица предложения, законодателни и незаконодателни, е, които е, циркулират в държавите членки. Например, в Великобритания има бяла книга за вредите причинени в интернет, а във Франция се предприемат мерки за търсене на отговорност от платформите. Ние подпомагаме такива мерки и сме готови да ги подпомагаме и в бъдеще, когато можем. Четвъртото направление на дейността ще бъде овластяване на гражданите чрез разпространение на информация, осведомяване, чрез обучение е, разпространяване на информация за ценностите на Съюза, така се стремим да укрепим устойчивостта на нашите граждани в случай на дезинформационни атаки. И така, има свършено доста. Е, извървяхме известен път, е, но откровено казано още много остава да се направи. И за това, подобно на комисарята Юрова, аз съм много удовлетворена, че е, избраната за председател на комисията превръща тази дейност в свой приоритет. Избраната за председател госпожа фон дер Лайнен каза в своето встъпително слово пред парламента, че е необходимо да се работи върху последиците на изкуствения интелект, на атаките, които се извършват и че трябва да се актуализират директивата за аудиовизуалните услуги, така че да се отчете всичко, което става на платформите. Пак от ключово значение за нашия сегашен разговор. Така се надяваме да гарантираме едно благоденстващо и безопасно цифрово бъдеще за нас самите и за всички наши граждани. Председателят, благодаря ви. Благодаря за това, че направихте толкова изчерпателни встъпителни изявления. Сега преминаваме към дебата на членове на парламента. Първият оратор е Томас Тобе. Благодаря, господин председател. Да, господин председател, дами и господа, този дебат а, е дебат за основните европейски ценности свобода, демокрация и върховенство на закона. Много е важно Европейският парламент след този дебат да приеме една много ясна резолюция. Европа трябва да застане зад справедливи демократични и прозрачни избори без външна намеса. За съжаление обаче сме свидетели на друго в Европа. Трябва да покажем, че Европейският парламент не се страхува да повдигне този въпрос, да се знае, че Русия води една дезинформационна кампания срещу Европа чрез тролове, ботове. Се тя се опитва да подкопава демократичния дебат в Европа. Също така тоталитарните режими в Китай, Китай Иран, Северна Корея искат да отслабнат нашата демокрация. Ние трябва да защитиме нашите ценности, когато демократичните институции са обект на нападение. Ние трябва да реагираме реагираме. Тук има различни мнения, но това е, е естеството на демокрацията. Но важното е да бъдем съгласни в едно, че нашите демократично взети решения трябва да бъдат защитени от външна намеса, защото това, в противен случай това ще ни отслаби. За това трябва да излезем с една ясна и силна резолюция за европейските ценности. Госпожа Кирип, благодаря. Уважаеми колеги, в демокрацията и изборите справедливи и свободни е изключително важно нещо. За съжаление не можем да приемем това за даденост. Напоследък милиони европейци са изложени на масова дезинформация и кампании по време на избори в резултат на външна намеса. Кибератаките се увеличават до безпредседентно ниво с е, опасен достъп до стратегически данни. Изключително важен аспект е финансиране на политически партии от трети страни. И през юли италианските медии установиха плана на Русия във връзка с Матео Салвини. И това отива много далече отвъд две страни, само Русия или Италия. Намесата е факт през предишния мандат. Знаем работата на външната служба, на комисията. Радваме се, че приоритетите остават, както чухме сега. Радваме Радвам се, че нашата политическа група успя да пожене голяма подкрепа за включването на темата днес в заседанието на парламента. Така че важно е наистина да имаме резолюции. Ние призоваваме за това за да можем да възпрем трети страни, които се опитват да подкопаят демократичните ни системи. Моята група предлага да се е, създаде специална парламентарна комисия, така че европейската е, демокрация, тогава когато е, свободните избори са свободни и честни, завинаги да останат такива. Благодаря. Благодаря господин Паскал Дюрон. Oui, Благодаря, господин председател. Госпожо министър, започнахте изказването си, като обяснихте и изразихте задоволството си, че, бе, че добре са минали европейските избори и че през този период не е имало атаки аз също се радвам, че добре минаха европейските избори, но изборите като цяло и европейските избори е, в частност е, не са само демокрация и нищо друго, както господин Кинг и госпожа Юрова добре разясниха. Нашата демокрация, така както я възприемаме в Европа, е застрашена. Застрашена е точно от явлението дезинформация е, което вие, господин комисар, основателно изведохте на преден план. Но демокрацията ни е застрашена и посредством финансирането вие също го казахте и е редно да се подчертае, е, чрез финансирането на някои политически партии и движения, които подриват основата на демокрацията в Европа. Е, знаем, че има е, сили, които не мислят доброто на Европа. Говори се за Русия, тя е ясно установена, но не е само тя. Говори се за повече от 2 милиарда евро, които са отишли за финансиране на сили във Франция и в Италия, които са в крайната дясна част на тази зала. Трябва да се борим с подобно финансиране на политическите партии и в този дух нашата резолюция ще бъде много важна. Трябва да се даде финансиране и то трябва да се даде на подходящите платформи и мрежи, но те в момента се ползват с 3 милиона еврофинансиране. Какво е това в сравнение с 2 милиарда от другата страна? трябва да се намесим решително, за да пресечем чужестранното финансиране на нашите пар, партии и политически движения. Нека да им дадем ние средствата, от които се нуждаят за да работят, защото иначе те ще се обръщат някъде извън Европа, за да търсят финансиране и това ще бъде голяма заплаха за нашия капацитет да действаме. Благодаря, господин Бутико. Президент. Господин председател, Госпожо министър, господин комисар, искам да благодаря на финландското председателство за това, че от, а, отнася сериозно към този въпрос и на комисията, че предприе мерки. Ев, Европа трябва да защити своята, е, своя суверенитет, своите ценности, своята демокра... демокрация. Това е всъщност същността на дебата, който водим тук. Не. Е, не можем само да да, да мислиме за предпазните мерки, които трябва да предприемем. Не можем само а, да а, обвиняваме Русия, която наистина предприе е, някои действия, но също бяха предприяти и от а, Ердоган в Турция както и някои е, американски кръгове се опитват да се намесат в демократичните процеси на Европа. Всичко това е, заслужава един голям дебат. Аз и так, такъв дебат трябва да бъде организиран, защото а, ние трябва да водим този дебат и също върви също време, но не трябва а, да им позволяваме да а, увеличават разликите и да настояват на разликите между нас. Господин Кампено. Е, е, Благодаря, господин председател. Наистина, Редица важни аспекти вече бяха засегнати. Изключително важни са споменатите случаи за връзка, за работа съвместна с НАТО, например. Ясна е ролята. Но, когато става въпрос за мнозинството и госпожа Фондер Лайен. Вие споменахте различни случаи, но знаете, че те са отричани. Да видим какво се случва в Италия, например. Нищо не се е случило. И съвсем скоро съдилищата ще докажат това. Сега, нужен ви е извинение, за да наложите контрол върху интернет, върху свободата. Вие повече не разбирате вашите граждани, не разбирате вашите гласоподаватели. Бяхте изненадани от гласуването за Брексит, бяхте изненадани и от изборите в САЩ. Защо? Както и от другаде. Вие просто сте загубили връзка с реалността. Това може да се види и в документите. 2018 година, когато вие говорихте, че 3,5 милиона евро, които са вложени за изборите ви, очевидно се опитвате наистина да окажете натиск в полза на европейския проект. Така че надали сте в позиция сега да казвате на други как да подхождат. Благодаря. Благодаря, господин Прокачини. Благодаря, господин председател. Споделям напълно идеята, която стои в основата на тази резолюция. Въпреки това не споделям този обсесивен и бих казал импулсивен опит на Европейския парламент да посочи с пръст някой враг. Нямам обяснение на този опит. Да, наистина трябва да се опитваме да защитаваме нашата сигурност, да отстояваме нашата економическа и демократична сигурност, но чрез най-добрата инфраструктура и най-доброто законодателство – като мислим и за революцията с технологиите от пето поколение, която трябва да бъде много добре и внимателно управлявана. Трябва много внимателно да подберем нейните действащи лица. Но не разбирам метода, който избирате. Мисля, че е много по-важно да се насочим към укрепване на компетентните в тази сфера европейски агенции, а не импулсивно да търсим политически враг, срещу когото да е, работим. Благодаря. Господин е, Благодаря. Либералите в центъра, дясно и ляво вярват, че има конкретни сегменти, които се насочват към крайната десница и е, често се говори за руска намеса, дават се примери също така за изборите в САЩ, но е, нека да видим какво се случи. Бърне Сандърс, например, как беше а, е, открадната неговата а, победа от самите демократи. Така че не става въпрос само за външна намеса. Много важно е, е, е либерализация либерализацията на сектора да се разглежда в този смисъл с а, финансовия империализъм и нашите кампании, които водят всъщност до едни условия, при които хората трябва да се борят за своето съществуване. А, обаче от 100 години сме свидетели на развитието на изборния процес в Съединените щати. Но 2016 година руската намеса някакси ще ни изглежда като детска игра, ако не се вземат мерки. Благодаря. Таковски Мирослав. Господин Мирослав Ратаковски. Господин председател, не съм Радаковска. Казвам се Радаковски Мирослав и съм чех. Скъпи колеги, а, изчетах докладите, свързани с дезинформацията и се чуда дали не трябва да си облечем униформите, да се качим на самолетите и да отидем да атакуваме Москва. Тук нашият, във всички тези доклади има Русия е нашия враг. Но това не може не, не може да продължи така. Не, не, спомнете си Михаил Горбачов и, е, Йоан Павел II, европейци, които говореха за Европа и е, мира, който трябва да се запази. Нека не забравяме и милионите е, евреи, които загинаха в концентрационните лагери, славяните, които бяха затваряни в лагери. Това е само допълнително разделение между изтока и запада, което трябва да превъзмогнем. Благодаря, господин Радачовски. Съжалявам, че произнесах името ви неправилно госпожа Едштад. Благодаря. Опитът за повлияване на изборите и техните резултати в Европа не е явление, което откриваме само в научната фантастика. И в Съединените щати, и в Франция сме били свидетели на манипулация на изборите, и в Австрия също е, е, Австрийската народна партия преди няколко седмици също бе поразена от хакерска атака. Огромен обем от данни 3 гигабайта бяха откраднати. И трябва да се занимаем с тази тема неотложно. Някои политически опоненти наши поставят под въпрос дали въобще са се случвали тези атаки, но те са на лице – Длъжни сме да отчетем обстоятелството, че първата диагностика на случилото се води извън Европейския съюз. Това е нещо, което поставя под заплаха не само бъдещето на Австрийската народна партия, но и на демокрацията като цяло. Подобен опит за намеса в изборите пречи на хората свободно да изразят мнението си. Е, данните, правилните данни са от огромно значение за приемането на резолюцията. Тези, които стоят срещу нас, се стремят да заличат е, нашите фундаментални ценности, нашия европейски начин на живот. Трябва всички сили да се борим против подобни опити. Благодаря. Господин Бенифей. Благодаря, господин председател. Е, водят се разследвания, включително и от журналисти, е, когато се засичат е, кампании, политически, медийни, произличащи и от Русия, насочени към конкретни държави. Такива са случаите, които можем да посочим, включително и кампанията е, за излизане от Европейския съюз в Великобритания. Също така можем да посочим също така и в Италия примери във връзка с Матео Салвини, с повтаряне също така на неистини. Така че необходимо е да се разкрие всичко това, да хвърлим светлина, за да стане и ясно каква е точно заплахата – повече нека да не позволяваме на подобни врагове, които са насочени към нашата дейност. Матео Салвини, Марин Люпен, например. Достатъчно, стига толкова. Този парламент трябва да създаде мандат за конкретна комисия, която да се заеме с тези въпроси в Европа, да се защитават правата на нашите граждани, за да има свободни избори. И Необходимо е виновните да бъдат държани а, е, отчетни. Благодаря. Тудораке Драгош. Господин Драгош Тудорачи. Благодаря, господин председател. Бих искал първо да благодаря на комисар Юрова и на комисар Кинг за техните изказвания и също така да приветствам усилията на Европейската комисия в борбата срещу външната намеса на 26 май. Трябва наистина да умеем да, управляем, да управляваме рисковете, свързани с големи европейски събити. Е, и съм съгласен с колегите, които настояват за увеличаване на финансирането и борбата срещу тези, които се опитват да подкопават устоите на демокрацията. Е, комисар Кинг отправи е, предупреждение. Е, той каза, че усилията на, Крем, на Кремъл да разпространява дезинформация са два пъти по-големи от това, което са били в миналото. Е, има над 20 милиона ботове и тролове в Фейсбук. Така че трябва да се непременно да се предприемат законодателни мерки за борба с тези явления. Следващия. Thank you, Mr. Chair. Госпожа Рентке, благодаря, господин а, председател. Днес а, живеем в устойчиви либерални демокрации. Преди 10 години не бих подписала такава декларация и бих смятала, че нищо няма да се промени. Да, ние все още живеем в устойчиви либерални демокрации, но те са под атака. Например, маргинализираните групи, малцинствата често са предмет на атаки. Истанбулската конвенция, жените на които се борят за своите репродуктивни права, също са предмет на такива атаки не само от страна на Русия, но и от страна, например, на Съединените щати. И нашият процес на вземане на демократични решения се дестабилизира. Трябва да устояваме нашите права и демокрации, като овластяваме гражданското общество, но също така като предприемаме стъпки да направим по-солидна базата на нашата дем... демокрация, без да застрашаваме свободата на словото. Мадам Ухтасари. Благодаря, Ухтасари. Nyt, arvoisa puhemies, EUn tulisi vahvistaa... Благодаря, господин председател. Европейски съюз трябва да укрепи свободата на изказа свободата на словото, ако, не иска, ако искаме да устояваме демокрацията. Това е важно по отношение на а, Русия, Китай и САЩ, които евентуално биха желали да искат да имат, имат въздействие върху изборите в Европа. А, президента Обама по-рано искаше да окаже натиск върху а, нашия народ в гласуването си. Така че в крайна сметка много важно е да отстояваме подобни опити чужди сили да влияят на изборите в Европа. Европейските граждани могат да мислят със своя собствен ум. Европейските граждани наистина желаят да се спре незаконната иммиграция, да се спрат е, ислямските сили, да се защитават е, християнските ценности, да се отстояват границите и ценностите, е, включително и национални. Искат техните хора, техния народ да бъде поставен на първо място място. Що се отнася до основните партии, мога да кажа, че хората са разочаровани, искат хората сами да се защитават и затова а, гласуват за националистични партии. Сега либералните партии губят политическа сила. Трябва да приемате, че националните партии на, на, стават все по-силни, защото хората искат да гласуват за нас. Искате да създадете политически коректна Европа и работни групи, които да оказват цензура в интернет. Да кажете на хората какво трябва да мислят. Демокрацията не е това и демокрацията няма да умре, ако либералите не печелят изборите. Благодаря, госпожа Фотига. Due respect to all measures Приветствам всички мерки предприяти от комисар Юрова и комисар Кинг в рамките на техният ресор, но в момента ние говорим външна, външна политика, външна е, намесен. Да, разбира се, трябва да усилиме устойчивостта и да засилим демокрацията, но трябва да знаеме какви какви са политиките на различни на различните външни е, сили. Ние в продължение на миналият мандат а, а, а, изработихме много доклади относно действията на Русия, на Китай, на други. Но много често те са пряко насочени към дадени европейски страни и са специфични за дадени европейски страни. Затова а, ако искаме наистина да постигнем някакъв успех, трябва да знаеме конкретно какви са политиките на всеки и какви са му целите. Александра Лесли Филипс има думата. Благодаря, господин председател. Социалните медии и неформалните кампании отварят вратите за онези, които искат да злоупотребяват с демокрацията в целия политически спектър. Но има и нещо друго. Апетит да се разпространяват конспиративни теории, да се обявяват за нелегитимни резултатите от изборите, с които не сме съгласни. Има множество обвинения, след като в Великобритания резултатите от изборите започнаха да се променят. Един наш активист беше обвинен и застрашен от две години затвор. И разбира се, разследването приключи, защото не се намериха доказателства, както не се намериха доказателства и за нашите политически лидери, които бяха обвинени в това, че вземат пари от чужбина. Всъщност, кампаниите, които не се харесват на политиците от основните партии, биват обвинявани, резултатите също биват подлагани на съмнение. Първо проверете фактите си, иначе се превръщате в проблем, а не в решение. Благодаря. Имам няколко сини карти. Госпожа Уорд. Госпожо Уорд, благодаря. Госпожо Филипс, ще коментирате ли а, е, тайната а, е, кампания, която водихте за Кембридж аналитика през 2017 година по време на изборите в Кения? Аз бях наблюдател от страна на парламента. И бихте ли коментирали по-нататъчните лъжи, които изрекохте в тази връзка? Кембридж аналитика а, е, са били наети преди кампанията от президента. И е, това доведе до политически убийства, до по-нататъчно разделение между племената. Бихте ли е, дали повече информация за своето участие в тези процеси? Yes. Микрофонът на оратора е изключен. Моля, вие просрочихте времето си, госпожо. Госпожо Филипс, имате думата. Колегата точно иллюстрира това, което казах. Аз бях външен изпълнител за една британска консултантска кампания. Вие вместо да се обърнете към мен лично, черпите информация от конспиративни теории, разпространявани чрез Twitter. Да, аз съм давала съвети на един африкански президент, но всичко е записано. Защо не дойдохте да почукате на моята врата, за да ме попитате? Благодаря. Следващият ни оратор е господин Ковачев. Благодаря, господин председател. Демокрацията предполага и поощрява свободата, толерантността и плурализма на мненията когато обаче имаме опит за подмяна на демокрацията с други авторитарни форми на управление или промяна на геополитическата ориентация на една суверенна държава границата на търпимост явно е прекрачена. парадоксално е че неограничената толерантност рано или късно води до изчезването на толерантността. аз тук бих е, задал и парадоксалния може би въпрос ако гласуваме в този парламент е, дали демокрацията означава свобода да лъжеш или лъжата е не е част от свободата на мнение какъв ли би бил резултатът. ние не трябва да сме наивни и трябва ясно да осъзнаваме сериозността от заплахите от трети страни. българя е само една от страните която през 2015 г. по време на последните местни избори беше атакувана сайтовете бяха атакувани на централната избирателна комисия и на други ключови по отношение на изборите институции. но това далеч не изчерпва само дестабилизационните опити на трети страни в нашите общества да забият клин в единството на европейския съюз. в моята страна стотици анонимни сайтове без ясна собственост организации без ясно финансиране хиляди фалшиви профили в социалните мрежи водят координирана информационна война срещу европейския съюз злоупотребяват с най чувствителните теми за хората като религия традиции и ценности. демокрацията трябва да има инструменти да се защити приветствам и призовавам за сериозни ресурси за защита и преодоляване на този тип хибридни заплахи. благодаря. Е господин ковачев приемате ли от госпожа грапини е, синя карта? Благодаря, господин председател. Господин Ковачев, вие сте от България, аз съм от Румъния. Разбира много добре казаното от вас, темата е много важна. Но, като европейски депутат, виждате ли начин как да се разреши този проблем, за който говорите, като се защитава свободата на изказа и като се предотвратява намесата в изборите? Какво решение можем да посочим за проблема, който вие сочите? Как да разрешим този проблем сега и в бъдеще? Uh, Това е общ въпрос. Какво ще правим ние заедно с координираните действия с комисията, съвета, с държавите членки? Ние можем да ограничим тази дезинформация и кампаниите от трети страни, а също така и в рамките на Европейския съюз. И добрата стъпка е наистина работа в платформите, е, кодекс на поведението и следващите стъпки също така да се подкрепя добри обективен журнализъм с професионално обучение на ю... Е, журналистите и много други примери могат да се дадат, но демокрацията трябва да има своята имунна система. Следващият ни оратор е господин Клод Морай. Uh, Благодаря, господин председател. Днес призоваваме към по-строги действия на ниво Европейски съюз, за да защитим нашите избори срещу манипулации, дезинформации и лъжи, разпространявани от трети страни. Ние правим това, защото фактите сочат, че има такава намеса. И всички тук, включително новопредставените постъпилите членове трябва да знаят, че се занимаваме с тази тема от няколко месеца. Комисията предприема действие. Днес призоваваме е, да има специална комисия е, за задълбочаване на нашата дейност. Е, длъжни сме да го направим, защото нашите държави членки не са достатъчно устойчиви. За няколко секунди ще обясня какви са двата основни проблема. Нашите граждани гласуват в избори, където има крайно дясни, десни партии, виждам това в своята си страна, които крайно десни партии получават пари, включително и заеми от трети страни. Необходими са изборни гаранции, е, трябва е, платформите е, и социалните медии да бъдат защитени от ботове. Тук се нуждаем от практически действия. И то сега. Благодаря, господин Шинечка. Дякуем вам пекне, пан председател, пани министър. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, на намесата в демократичните избори не е нещо ново. Това не е нова заплаха. Имало е такива случаи в а, миналото, а, когато е имало външна намеса, за да може да бъде разделено обществото, да бъде поляр, поляризиран, да бъдат поляризирани мненията. А, Комисията наистина трябва да вземе необходимите мерки, защото това наистина подкопава устоите на демокрацията, но всичко това трябва да стане сред един задълбочен а, дебат. Но тук не, став, тук не става дума, че риска идва само от тези, които финансират. Той идва и от политиците, които работят с тях. Има някои, които непрекъснато говорят за конспиративни теории, които се нахвърлят на своите опоненти, които всъщност подкопават всичко това. След. Свобода, категоричност, прозрачност. Върху това стъпва демокрацията, но напоследък тези принципи са атакувани. Много пари и цифровата епоха наистина са контекста, в която се развихря тази пропагандна кампания, която е начувана е, на дезинформация, намеса отровя нашата политическа и е, изборна кампания и нарушава доверието в нашата политическа система. И моята е, страна изпадна в конституционна криза поради всичко това, като на практика засяга милиони граждани на моята страна. Е, бе казано в комисията, цитирам, е, демокрацията ни е в риск е, регулациите, правилата за избор са просто безпомощни и включително и за майката на всички парламенти тук. Не можем просто да стоим спокойно, когато ставаме свидетели на е, посегателство към тези ценности, като гледаме как някои искат да нарушат нашата демокрация. Нужно е да има ясна защита, категорична, устойчива в интерес на нашите граждани е, е, да се води битка срещу тези с дълбоките джобове. Благодаря. Zum einen, er dass wir eine klarere Няколко auf die Redezeit halten. Нека всеки да се придържа към а, времето, което, с което разполага. И като изтече времето ви, да знаете, че 5 секунди по-късно ще прекъсна вашият микрофон а, и след това ще го прекъсна окончателно. Така че много ви моля да спазвате времето. Бъдете малко по-дисциплинирани и също така бъдете кратки, когато задавате въпроси с синя карта, тъй като вече закъсняваме. Така, сега давам. Приемате ли обаче синя, синя карта. Приемате ли синята карта? Ще бъда много кратка. Не? No. Преминаваме към следващия орател Жан-Пол Гаро. Благодаря, господин председател. Кодекс за добри практики в борба срещу дезинформацията е, до, е добро за един, да, да може да се прилага един отворен интернет. Този кодекс бе прият от платформите Google и, и е, Facebook и така нататък, които цензурират някакви, някои изявления, които се смятат, че са дезинформация, но под претекст за борба с, срещу дезинформация много от участващите и пишещите в мрежите биват цензурирани не защото са разпространили фалшиви, фалшива информация, а просто защото техните мнения са различни от тези на комисията и преобладаващите. Знам също така и медии във Франция, които биват цензурирани просто под претекста, че съдържанието е съдържание на омраза, а статиите бяха за иммиграцията. Пътя към Ада винаги е изпълнен с добри намерения. В борбата срещу дезинформацията в никакъв случай не трябва да се стига до създаването на Министерство на истината, както това е описано от Джон Джордж Орвел в 1984 година. Е, в, е, глобали... в един по-глобализиран свят и когато има огромни финансови средства, е, вие правите всичко, което можете, за да спрете така наречените популисти. Дезинформацията винаги е била използвана от тоталитарните режими. Те винаги са смятали, че тези, които не споделят тяхното мнение, трябва да млъкнат. Дори тук в в парламента беше раз, разгърнат един санитарен кордон срещу всички онези, които не споделят вашата идеология. Но ние продължаваме борбата, защото уважаваме нашите избиратели и нашите народи. Благодаря. Мор... Няма синя карта. Не, не, има сина карта за вас, господин Гарон. Може би някой не ви е доразбрал, господин а, Виларба. Благодаря, господин а, председател. Аз съм представител на Воксте и ние сме против е, намеса в вътрешните работи на нашата страна, защото ние вярваме в суверенитета на държавите членки. Но но ние, ние, но от друга страна, тук М под, се говори за суверенност, В се говори за европейска суверенност, но тук не става дума за европейски суверенитет, за суверенитета на държавите членки. не, ни не, ни се, не ни се харесва, че Русия се намесва в нашите изборителни, изборни процеси, а, но в никакъв случай ни се харесва, че Макрон се набесва във вътрешните работи на моята страна и подкрепа една партия срещу друга. Това в никакъв случай обаче не трябва да бъде извинение за създаване на комисия на истината, както в 1984 година, в която да се казва кой какво трябва да мисли и кой в каква посока трябва да действа в държавите членки. следващите. Процедурен въпрос, е, господин председател. Е, ние е, не сме е, тук в дебата за фалшиви е, новини. Нека да се уважаваме. Вие казахте, че колегите от британската партия, която току-що се изказа, са част от фракцията ИД. Това не е вярно. И също така мисля, че неприемането на сини карти също е в нарушение. Президент. Вижте, председателят определя дали ще приема въпроси зададени с синя карта. Има правила за това. И аз смятам, че е, в момента вече се налага да установя приемането на сини карти. Господин Ленарс, благодаря, господин председател. Честните и свободни избори са в основата на нашата демокрация. Трябва да ги защитаваме и всеки, който се опитва да срине тази основа, трябва да се натъкне на яростна съпротива. Трябва да бъдем подготвени за, бъде, за бъдещето, тъй като нови а, технологии а, като Deep Fake а, ще направят още по-трудно истината да бъде различавана от лъжата. При следващите избори и през 2030 година ще имаме още повече фалшиви новини в обращение, отколкото сега. И, в, и Фейсбук, и другите социални медии играят тук основна роля, но не мисля, че сътрудничеството има е изцяло искрено към настоящия момент. Значи, аз си спомням как на времето шикалкавех с домашните си в училище. Правя ги точно толкова, колкото да не ме накажат. Е, мисля, че и поведението на социалните платформи наподобява е, нещо такова. Необходимо е, че не можем е, да се задоволяваме с половинчато саморегулиране, когато е необходимо истинско регулиране от страна на законодателните органи. Такова вече се предлага в няколко държави членки, но трябва да има общо европейски подход, иначе ще стигнем до 28 набора от различни правила в 28 различни държави членки. Да, ораторът говори без микрофон. Фракцион. Es ist die Sache des Präsidenten zu entscheiden, ob er eine Blue Card Отговор на коментара, направен без микрофон. Решение на председателя е дали ще приема въпроси зададени с сини карти към изказали се оратори. Госпожа Силва Ферера е следващ... Господин Силва Ферера е нашият следващ оратор. Благодаря, господин председател. Манипулирането на общественото мнение чрез разпространението на фалшиви новини, чрез социалните мрежи, е, става все по-рафинирано. И това е една от най-големите заплахи за нашата демокрация. Това е инструмент в ръцете на тъмни политически сили, разположени някой път в чужбина. Планът за борба с дезинформацията, изготвен от Европейската комисия, прави първите си стъпки, като в една последваща фаза социалните медии и платформи ще бъдат принудени да съдействат е, журналистите са длъжни да отразяват достоверно информацията, която са получили и да разкриват е, новините менте. Но нашата реакция трябва да е цялостна и съразмерна на мащаба на заплахата. Нашият парламент е олицетворение на демокрацията и ние ще гласуваме за доклада в този смисъл. Благодаря, госпожа Келер. Дами и господа, Скъпи комисари, вие го казахте съвсем правилно. По време на последните избори имаше опит за намеса и за дестабилизиране на Европа от държавни и недържавни от происход. Господин Кинг каза, че десетки, стотици хиляди фалшиви сметки разпространяват дезинформация в Европа. Предприех, комисията предприе инициативи през 2018 година за борба срещу кибер престъпността и дезинформацията, но това не е достатъчно. Кои са следващите инициативи, за да има конвергенция на националните политики в тази област? Как да е, засилиме ролята на Европейската агенция за киберсигурност, за да създадеме нещо като щит около Европа. Е, също така, готови ли сте да, да, да, да, да, да създадем една агенция за защита на демокрацията в Европа? Още веднъж искам да ви, да ви кажа, че трябва да се върнем към а, правилата. Съжалявам, господин председател, но вие се основавате на... Вашето решение се основава на принадлежността на а, един депутат на политическа група. А това става в момент, в който се борим срещу дезинформацията в, в един разгорещен дебат. А, вече отговорих на този въпрос. Знаете, че е, имам правото да взема решения, а може би и е имало и недоразумение. Госпожа Благодаря. Кампаниите с дезинформация, хиберзаплахите са факти. Модерният конфликт сега се разразява в ново поле. И всичко това се използва срещу нас все по-интензивно и все по-ефикасно, включително и в изборни процеси. Трябва да изградим нашата защита. Обаче, трябва да останем наистина верни на мерки, за да не се разрушат е, основите на нашата демокрация. Свободата на словото не може да бъде дефинирано от е, комерциален монополизъм. Необходимо е да имаме ясно по позиция по този въпрос. Когато става въпрос за намеса в избори, пропаганда, технологиите очевидно предоставят възможност за известна манипулация, мащаб мащабно, като по този начин подкопават и създават опасност за този процес и избора в това отношение и съответно накърняват европейските граждани. И това са основни принципи, които ние трябва да защитаваме, но нека ги защитаваме удачно на 21 век. Благодаря много. Благодаря, госпожа Андерсън. Господин председател, колеги, днес говорим за плана за действие на Комисията за противодействие на дезинформацията. Това да не би да е вид. Комисията а, смята, че на висотата на борбата с фалшивите новини. Обаче погледнете самата брошура на Европейската комисия. 60 причини да харесваме Европейският съюз. 2016 година се казва, че е имало спестявания в размер на 50 милиарда евро. Това е фалшива новина. Така биват въвеждани в заблуждение европейците. Те е, биват е, карани да смятат, е, че Европейският съюз нещо им спестява. В действителност той експроприира техните богатства. Председателят на комисията в тази публикация пише, цитирам, за моето поколение Европа бе обещание на единство, богатство и мир. Ние имаме сега обща валута, свобода на движението. Това е е реалност. Това е майката на всички фалшиви новини. Може би мир и благоденствие са били обещани, но това, което получихме, след тези обещания беше един бюрократичен хаос, който само бълва нормативни актове и спъва свободите на хората. Това е принудително наложена общност и единство в Франция, в Холандия, в Великобритания, в Дания. Хората свободно изразиха мнението си по този въпрос в референдумите. Ето какво трябва да стане с вашите фалшиви новини. Госпожо Андерсън, готова ли сте да отговорите на въпрос зададен с синя карта от господин Мандел? Не. Следващият ни оратор е господин Бутикофер. Господин председател, всъщност имам процедурен въпрос. Господин Бютикофер не говори в микрофон. Frau Anderson hat gerade Госпожо Андерсън, вие нарекохте тази институция бюрократ, бюрократично у... болница. Мисля, че това трябва да бъде записано в протокола. Наистина, благодаря ви за забележката. Ще го вземем предвид. Сега давам думата на господин Ваймерс. Не е приемливо е намесата в демократичните процеси. Когато се наместват за това, кой, за, когато държавни глави работят за Nord Stream. Също толкова недопустимо е на, намеса в а, работата на институциите. Милиони са използвани от лобийски групи за ам, влияние, политическо влияние. И а, също така тези, които искат да наложат суверенитета за разлика от федерализма и така, но нека бъдем последователни, когато водим борбата, каквато и да е тя. След. Господин Сикорски, да, благодаря господин председател за първи път взимам думата в тази зала, така че много се радвам, че мога всъщност да се изкажа по толкова значима тема, защото бях а, а, жертва на една група. Получих а, същите имейли, които получи господин Подастегот и знаете по какъв начин това повлия на компанията. Имаше конкретни примери, които вече бяха дадени относно намесата във вътрешната политика от е, Италия, Великобритания. В моята страна наскоро бе издадена една книга от господин Жерчовски. Много важна е тази книга. И тук ви призовавам, призовавам е, сериозно прокуратурата да обърне внимание на тази информация за намесата в Полша, полската политика. Какво да направим или какво не би трябвало да направим? Мисля, че политизирането на медиите, например, и превръщането им в свързани с политическа партия подпомага действията на онези, които искат да окажат въздействие върху резултатите от избори. Би трябвало да имаме и по-голям бюджет, за да се борим срещу дезинформацията. Би трябвало да увеличим капацитета на традиционните медии, да укрепят укрепим и програмата Творческа Европа и накрая да регламентираме въпросите, свързани с социалната медия. Благодаря ви много. Kollege, muss Sie bitten, von der Tribüne keine аз моля да няма ръкопляскане а, от балконите, защото правилата не го допускат. А сега господин Лопес Агилар има думата. Благодаря, господин председател. Господин комисар, преди 10, преди 10 години бе прията Европейската харта за основните права. И още от тогава знаеме, че основният дебат за Европейският парламент са тролеви, троловете, дотовете. Но и всичко това са действия срещу демократичният процес и така нататък. При 10 години, ако ни го беха казали, нямаше да повярваме. Но сега виждаме, че това е, е действие, действие и то е някак си дава като че ли повече крила на популистите, на екстремистите. Така че Целият обаче е, е, Европейски съюз трябва да отвърне на тези действия чрез законодателства, чрез правила. Е, просто чрез създаване на тези правила, които създават устойчивост на Европейския съюз, за да се създаде една специална комисия, която да може да вземе съответните мерки и да отвърне на това явление. Господин председател, скъпи колеги, свободата на, изказване на изказа на словата е устойна базата на демокрацията. Точно обратното е дезинформацията, която се разпространява от интернета и други социални медии. Това е явление, срещу което трябва да се бориме. Благодаря на комисията, че започна борбата срещу това явление. Но как да се бориме срещу дезинформация без да създадем нова цензура. Просто е, това е, трябва да стане ужасно внимателно, за да не можем за, и, и за да не а, е, подкопаем устоите на свободата на словото. Журна, журналистите, и аз съм е, журналист, са, създадаха, слава Богу, една преса, която чиято яснота и прозрачност не дава възможност на проникване на чужди е, мнения и дезинформация, да било то от чужбина или вътре от страната. След. Госпожа Тардино. Е, Благодаря, господин председател. Всички сме съгласни, че новините менте и дезинформацията е, са осезаеми рискове за живота на нашите граждани не само по време на избори. Те имат значително отражение и върху политическите кампании. В тази зала чуваме неща, които могат да бъдат квалифицирани като фалшиви новини. Длъжни сме да оказваме голямо внимание – на тези факти, за да не увредим свободата на интернета и свобод... свободното движение на идеи. Комисията в текста си борба с фалшивите новини всъщност утвърждава по-нататък цензурата на дисидентите, на общественото мнение, което е в разрез с общоприетото. приетото. можете чрез Фейсбук да цензурирате един гражданин без на негова помощ да може да се притече никой държавен орган. На това трябва да се сложи край. Благодаря, госпожа Дуриш Николсонова. Е Благодаря, госпожи и господа. Няма никакво значение коя политическа група представляваме. Ние имаме една обща задача, именно коректно да уточним кой е агресора и кой непрекъснато организира тези дезинформиращи кампании срещу държавите членки. Знаем, че е, подобни компа... кампании не възникват на Марс, Боливия или Индия. Трябва да се придържаме към фактите. А фактите сочат ясно, че администрацията на Путин и Русия под ръководството на Путин всъщност стоят за тази кампания. Е, когато става въпрос за борбата срещу хибридните заплахи. Има конкретно публикувано проучване на експерти 2016 година с конкретни факти, е, сочещи, че или държавните медии, или тролове под ръководство на Путин насочват своята кампания срещу изборите и по този начин се засягат интересите на национални парламенти и правителства. Трябва да заявим ясно, че всъщност агресора е администрацията на Путин. Благодаря, господин Пулчек. Уважаеми госпожи и господа, разпространяването на информация, дезинформация, хибридната война заплашва демократичните институции в Европа. Нужно е да имаме свободни, справедливи избори, така както трябва да има също така и свободни и справедливи референдуми. И тъй като кампанията на практика преминава вече в социалните медии, трябва да сме сигурни, че интернет може да отговори на навременно и ефективно на разпространението разпространяването на фалшивите новини. Когато става въпрос за е, хибератаките, е, по-малките демокрации в Европа са изключително уязвими е, на външни намеси по време на избори и съответно последиците от всичко това, както виждаме и днес, включително и в Австрия. По също но малките европейски демокрации имат по-малко ресурс, за да могат ефективно да комуникират с глобалните платформи относно най-добрия начин за борба срещу тези атаки. Така че, уважаеми госпожи и господа, за да защитим демокрацията в Европа, трябва да имаме ясен общ политически подход при управляване на е, комуникацията, социалните медии в борбата срещу подобни кампании. И призовавам комисията както и финското председателство, сериозно да обърне внимание на този въпрос. Ние трябва да сме единни. Благодаря ви. Благодаря. Много ценим, че спазихте времето за изказване. Господин Глюксман. Господин председател, скъпи колеги, да, нашият демократичен начин на живот е под заплаха, но не е под заплаха от мигрантите, които се давят в Средиземно море, а от тези, които се намесват в публичния дебат и финансирането. Финансирането на стъч в Австрия, в, в, в финансирането на Пронационална лигата на Салвини. Всички тези случаи показват какви са връзките между финансирането и режима на Владимир Путин. Те това доказва, че нашите демократични системи са уязвими спрямо външна намеса. Вместо да си измисляме врагове, нека да се борим срещу действителната опасност. За това, колеги, призовавам към създаването на специална комисия за и разследване на намесата и за начините да се борим с нея. Крайно време е не да си затваряме очите, а да реагираме. Благодаря господин Торвалдс. Уважаеми господин председател, господин комисар Кинг, преди да дойда тук, накратко разговарях с Джесика Аро, финска журналистка, която раз следваше е, е, какво става зад е, руския сайт 55 Савушки на улицата. Това е семейство от тролове, руснаци и техни приятели, които се опитват да направят нещо, което никой от нас в тази зала не желая да преживее. Опитвах ли са се е, да я унищожат като личност? За щастие тя бе достатъчно силна, но тя има един въпрос към вас. Защо не дадете достатъчно пари на Интерпол, казва ораторът, достатъчно пари, за да може да се бори с такива престъпления? Благодаря, господин Краснодепски. Я благодаря, господин председател. Мисля, че всички можем да се съгласим, че намесата от трети страни във вътрешен изборен процес в Европейския съюз посредством дезинформация представлява сериозна заплаха за демократическия процес и правото на нашите граждани да разчитат на информация и суверенитет на своята държава. Мисля, че всички трябва да се съгласим, че не случайно ние често упоменаваме една страна Русия и може би не само европейските държави членки, но и страните от източното партньорство са били жертва на подобни действия. Ние трябва и тях да подкрепим борбата с тази дезинформация, разбира се обаче. Има фалшиви новини, дезинформация, които произхождат от други участници, не от държави но включително и от държави членки, които искат да се намесят в изборен процес в други държави членки. И днес виждаме, че тези, които се борят срещу конспират конспиративните е, теории е, разполагат тролове навсякъде и тогава ка, просто говорят за резултати, които не искат да харесат. Благодаря. Господин Рангел. Благодаря, господин председател. Ясно е. Едно нещо е ясно. Необходимо е, е да се борим срещу манипулациите и дезинформацията в по време на предизборната кампания, по време на изборите, но не само. Защото по време на предизборната кампания някои търговски медии дадаха прекалено много гласност на някои неща. Е, Европейската комисия трябва да поеме своята отговорност, да направи необходимото и също така да работиме заедно с платформите и да информираме нашите граждани. Нашите граждани трябва да бъдат медийно грамотни. Още 30 секунди, ако обичате. Така че нашите граждани трябва да бъдат грамотни. Е, журналистите също трябва да бъдат грамотни, за да не допринасят за разпространение на фалшиви новини. И най-вече трябва тази, това обучение и тази грамотност да бъде повсеместна за всички медии. и като същевременно обаче внимаваме да не въведеме цензура, която да е против нашите правила. Господин Календа има дума. La демокрация либерале е сотат. Благодаря. Либералната демокрация е подложена на атаки и това трае вече 10 години. Сега атаките вече са отвътре, от движения като Петте звезди, като Северната лига. Е, такива атаки се провеждат и по време на изборите. Те са насочени към демокрацията и нашите свободи. Атаки има и отвън. И те се провеждат е, в съюз с хората, които ни атакуват отвътре. За да може да се защити нашата демокрация, се нуждаем от специална парламентарна комисия, която да анализира случаите на сериозна намеса в нашия демократичен процес от страна на партии, които всъщност са продали и интересите ни на чужди страни. Това е нещо, което не следва да толерираме. Европа трябва да може да се защити. Демокрацията почива на взаимно уважение и се надяваме, че тя ще бъде достатъчно силна, нашата европейска демокрация, за да се защити. Всъщност, е, дори в тази зала чуваме обвинения, които достатъчно добре разобличават техните автори. Господин Грошей. In še posebej v predvolilne in druge demokratične, za druge, in druge za demokratične družbe. И намесата в изборната кампания и други демократични процеси на Европейският съюз. Пропорциите на тези явления наистина са много стряскащи. Свидетели сме на, на целева намеса и на целева атака срещу демократичните е, ценности. От една страна имаме нужда от правила, от друга страна има свободата на медийните компании и фирми и свободата на словото. Все повече и повече обаче се използват е, сложни методи за информиране, т.е. дезинформиране, като на това се дава облика на а, вярна информация. А, Дезинформацията е подкопавана на основните наши ценности, но същевременно трябва, те трябва да бъдат а, запазени. Между, трябва обаче също така да разполагаме и с механизъм на проверка, който да ни позволява да отсяваме правилните от неправилните. Истина Господин Зеле, благодаря. Тук става дума не само за проблем, свързан с дезинформацията. Наистина тъжно е, че Европа всъщност е, не е лидер в е, тази борба. Трябва да концентрираме ресурсите си. Трябва да е, направим нещо повече по отношение на сътрудничеството. Да, вече има стъпки, които се правят. Агенцията, например, Европейската агенция. Нужно е да продължим да работим в тази насока. Имаме в Рига центрове с отлични постижения, както и в Талин. Нека да се възползваме максимално от тях. Но отново сътрудничеството следва да бъде още по-задълбочено когато става въпрос за информация, която е предназначена за обществото. Да стъпим на постигнатото. Благодаря. Заповядайте следващия врат. Благодаря, господин председател. Фалшивите новини имат много пагубен ефект над европейската дем, демокрация и нанасят щети на нашето общество. Създават объркване сред гражданите и подкопават доверието в институциите. И най-важното създават, генерират политическа нестабилност. Най-страшното е, че фалшивите новини са инструмента на всички онези, които са врагове на, демокра... на демокрацията, на тоталитарните общества или на попули... популистите, които искат да потикнат обществеността да тръгне и да изпълняват техните цели. Знаеме какво стана по време на Брексита, знаеме как, какво, какво стана и в Испания при е, кризата с на суверенитизъм, суверенизъм, пред на които бяхме свидетели. Знаеме, че по време на тази крига имаше намеси, които се опитаха да покажат Испания, която е твърд, една Испания, която е много далеч от действителността. Разбира се, всичко трябва да се направи без цензура и без ограничение на свободата на словието. За това са необходими качествени медии, които да гарантират качествена информация. Затова е необходимо обучение и грамотност. За това трябва да работиме и младите да бъдат грамотни. Да, знам, че това е много амбициозна цел, но това е начина по който може да се бориме срещу фалшивите новини. Благодаря. Следва Свен Миксер. Благодаря, господин председател. Според мен, е, днес е важно да водим дебата, но това не е достатъчно с оглед мащабите на проблема. Затова подкрепям предложението да се сформира специална комисия, която да се занимава е, с външната намеса в нашите избори. Е, руската намеса в изборите и друга зловредна дейност е добре документирана. Режимите в Кремъл и други недемократични режими са доказали, че ненавиждат нашите основни ценности, нашата демокрация. За това не трябва да се изненадваме, че те подкрепят финансово-политически сили в нашите страни, които споделят техните ценности, а не споделят нашите. Не само трябва да ограничим тяхната дейност, защото те подриват доверието на нашите граждани в демократичните институции, в крайна сметка в демокрация. Това е огромна заплаха за целия съюз и трябва така да бъде и отговорено на нея. Мисля, че сформирането на специална парламентарна комисия за тази цел е стъпка в правилна посока. Благодаря. Е, колегата Станислав Полчак. Благодаря. Макар, че имаше опит да се разводни дебата, ще се концентрирам върху руската пропаганда, защото ролята на Кремъл е значителна при разпространяването на дезинформация. Тя нараства и е, все повече е финансирана сега. И сега, когато имаме богат опит в Чешката република с руската пропаганда, например 68 година е, хуването, което бе представено като приятелска помощ, сега в страната ни се води дебат във връзка с скулптурата на генерал Конев. Руската дезинформация а, изисква нашето внимание, за да се справим по-добре с нея защото те също стават по-умели. Има мерки, които са свързани с задължително докладване в онлайн платформите, както изграждането на системата за бързо предупреждение. Това трябва да подпомогне бързата информация, която да можем да обменим и координация да установим, когато има дезинформация. Е, във всеки случай опитваме се да преведем на практика всички тези мерки. Имаме много високи очаквания е, от госпожа Юрова, е, защото тя ще отговаря, надявам се, че ще отговаря наистина за дезинформацията и фалшивите новини. Господин Палчек, приемате ли синя карта? Не. Следващият оратор, е, господин Пикола. Hvala. Razvojem digitalizacije informacije očekivano postaju sve dostupnije platforme. С развитието на цифровизацията, дезинформацията стана все по-лесно разпространима. За е все по-трудно е да се, да се проверят истинността на разпространената информация. Скандала с Кембридж Аналитика показа как могат дезинформацията да се използва за влияние върху политически явления и събития. В по време на европейските избори имаше доказателства, че има намеса от трети страни, които довеждат до известно спадане на доверието към целия демократичен процес чрез платформи, чрез социални медии. Така че аз съм за разследването на тези влияния върху процеса. С това списъка на изказващите се изчерпва. Има много желаящи, които да се изкажат в рамките на спонтанните изказвания. За съжаление не мога да дам думата на всички. Äh, fünf äh, anführen äh, und aufrufen ще дам думата на пет от желаящите да се кажат Моника Гонзалес. Грасия. Благодаря. Микрофон. Благодаря, господин председател. Необходима ни е Европа, която да защити човешката личност. Това означава парламента да, из, да изпрати много ясно послание за това, че ние ще защитиме границите. За, срещу всичко, което е различно срещу хората, които имат раз, различно полова ориентация, различна а, вяра, различни а, раса. В а, по време на последните избори видяхме в Испания как речта на омразата се превърна в политическа идеология срещу иммигра... иммигрантите. Така че търсят се изкупителни жертви. Е, ние обаче трябва да, се, да защитиме тези изкупителни жертви, които се разглеждат и се наричат врагове. Затова бихме искали парламента да излезе с една много строга и ясна резолюция и да създадеме специална комисия за разследване на дезинформацията и на сътрудничеството сътрудничество между държавите в тази област. Благодаря, господин председател. Благодаря. Следва Петра Салцерициус. Yeah, Благодаря, госпожо председател. Колеги, господин комисар, за момент си представете един Европейски съюз, който сега създава стандартите за демокрация в следното положение по-малко независими медии, граждани, опасно изложени на външна манипулация, национални популисти, щедро финансирани от чуждестранни субекти. В резултат на това ще живеем според националните е, интереси на страни като Русия, Китай или може би всяка друга екстремистка държава. Обеден съм, че никой от нас не желая да види тази картина. Крайно време е да преразгледаме националното и европейското законодателство във връзка с чуждестранното финансиране на политическите партии, на нашите кампании или на отделни наши кандидати. Също трябва да създадем механизми за това да извършваме скрининг на стратегически чуждестранни инвеститори. Така си е, представям европейския начин на живот. Благодаря. Благодаря много. Господин Алстравичиус, давам думата на господин Жером Ривиер една минута. Благодаря, госпожо председател. С голямо внимание изслушах комисията, която се каза, че е много доволна от борбата, проведена срещу дезинформация, но действителността е друга. Има страни, в които има вътрешно дезинформация. Европа в Обединеното кралство само реши да напусне Европейският съюз. Сега всички се опитат да го, да, да го спрат. Е, Ита, Италия искаше да проведе предсрочни избори. Всички се обединиха, за да попречат на това. Така че е, Европейският съюз се опитва да дезинформира и особено на теми, които не са от неговата компетенция. Тук е, в Европейския парламент се говори много, говори се хубаво, но нека да пометем първо собствения си двор. Благодаря, господин Ривер. Благодаря, господин Ривер. Давам думата на Клер Дейли. Благодаря, госпожо председател. Иронична е идеята за намеса по време на изборите и демократичните процеси в Европейския съюз, след като знаем какъв е демократичният дефицит тук. Реалност е, че а, от доста време върви такава намеса в изборите. Съединените щати се намесват не само в Африка, в Близкия изток, в Америка, но сега и в Европа. Целта да обвиняваме Русия е само да обвиним някого за това какви партии се създават в Европа. Да намерим виновника за провала на неолибералната политика, заради която милиони граждани живеят на кретик. Това е истината промяната, за възхода на крайната десница, за Брексит. Но разбира се, най-лесното е да търсим конспирации и да посочим с пръст някой виновник. Ако искаме да работим срещу намесата в изборите, нека работим срещу а, лобистите, срещу вестниците, на транснационалните корпорации, на милионерите. А, иначе не се насочвайте към интернет, към фейсбук, към неща, за които никой не обръща внимание извън тази зала. Марио Калюрайд, моля. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисарите и на финското председателство. Изразявам надежда, че ще можем да приемем една силна резолюция след преговори по тази много важна тема. Имайки предвид атаките, на които ставаме свидетели, именно принципа за не намеса, който е укрепен в е, Европейската харта, е нещо, на което наистина е начувано. И сега изключително важно е да обърне внимание управлението на атаките срещу техническата инфраструктура, която е изключително важна за демократичните процеси, т.е. атака срещу демокрацията. Нужни са категорични мерки в Европейския съюз и сътрудничество. И тук Европейския съюз трябва да бъде лидер обединен, силен и ангажиран. Трябва всичко да бъде съвсем ясно, че външната намеса е неприемлива и че конкретни мерки трябва да се възприемат срещу тези, които нарушават всичко това. Благодаря. Kiitokset edustaja Kaljurand ja teidän Marina. Благодаря. Извинете, неправилно произнесох вашето име, госпожа Галюранд. И сега Преминахме през процедурата Catch the Eye. Извинете ме, не мога повече да дам думата на заявили се за участие оратори, защото много напреднахме във времето и сега ще дам думата на комисар Кинг. Имате думата. Госпожо председател, уважаеми госпожи и господа, благодаря ви за навременния дебат. Както вие подчертахте, наистина кампаниите за дезинформация са насочени към подкопаване възможността нашите граждани да взимат информирани решения, да разделят нашите общности и общества. И също така да подкопавате изборния процес – почтеността на демократичните институции. Не мисля, че ние можем да приемем това като новата норма. Трябва да бъдем готови да направим нещо повече, за да се борим срещу всичко това. Част от проблема идва извън границите на Европейския съюз и вече редица от вас споменаха Русия. Искам да бъда съвсем неясно. В институциите има екип, с задача да наблюдава про кремълска кампания за дезинформация и информацията от тяхната работа е публично достъпна. Наскоро те е, провериха координираната дезинформация е, в държавите членки от Русия. Тя се отвои е в сравнение преди едни, една година. Това е един сериозен проблем, не бива да го забравяме. Но трябва да бъдем наясно и, че има и нещо друго. Други се получиха от Русия. Трябва да изграждаме нашата издръжливост, да имаме мерки за противодействие на тази информация, независимо откъде идва тя. И за това ние изграждахме от страна на комисията съвместно с държавите членки и гражданското общество редица мерки. ние не се оповаваме на постигнатото трябва да продължим да работим, що се отнася до борбата срещу дезинформацията, да укрепваме тази издръжливост на нашите си изборни системи. През следващите седмици и месеци ще направим преразглеждане на кодекса за практиката за тази информация, за да можем по-добре да защитаваме целостта и почтеността, е, интегритета на нашите общества и ще докладваме до края на октомври. Искам в отговор на някои от вашите коментари да кажа, този е, кодекс за практиката срещу дезинформацията по отношение на социалните е, медии няма нищо общо с цензурата абсолютно нищо общо няма с е, е замисъла Министерство на истината. В, трябва да се удо, да се каже не дали нещо е добро или е лошо, а да се хвърви светлина на източника на политически дебат, да има прозрачност, така че вие, гражданите, да знаят, когато видите една информация, откъде е дошла тя, кой плаща за нея, дали става въпрос за човек, който е създава или изкуствен интелект. Мисля, че това е изключително важно, за да можем да, да дадем инструмент в ръцете на гражданите, когато взимат своите решения. Освен това, що се отнася до парламентарните избори, ние също ще докладваме прегледа, който правим за свободни и справедливи избори. И отново плана за действие с изграждане на издръжливостта. Очакваме също така, разбира се, и потвърждение за това, за да може да има по-голяма прозрачност точно за когато става въпрос за политическо рекламна кампания във връзка с работата на политическите партии, същевременно с всичко това ще продължим да работим с проверяващите фактите, е, научните работници, гражданското общество и държавите членки по отношение на платформата, за да можем съвместно да отбележим напредък, за да наистина имаме безопасно, демократично бъдеще за Европа и нашите граждани. Благодаря ви много. Благодаря много, господин комисаря. Госпожо Тупорайнен, като представител на съвета, госпожо председател, почитаеми членове, госпожи и господа, благодаря за възможността за участие в този дебат. Темата е актуална и приоритет за нашето председателство. Благодаря за активното ви участие в разискванията. Устойчивостта на нашия съюз – се опира върху единството. Колкото по-единни сме, толкова по-добре можем да устоим на разпространението на дезинформацията. Наше задължение е да не пестим усилия в защитата на нашите избори и по-общо на нашата демократична система от чуждестранна намеса. И трябва да вършим това при пълно зачитане на фундаменталните права свобода на словото, свобода на медиите, свобода на сдружаванията. Ще продължим да работим хоризонтално във всички съответни отрасли. Ще работим през границите, ще се учим един от друг чрез обмен на информация и челен опит. Първите стъпки са направени. Но както комисарят Юрова, комисарят Кинг и мнозина от вас казаха, трябва да бъдем бдителни и в бъдеще. Председателството поставя много голям акцент в своята дейност върху хибридните заплахи. Също очакваме е, новите инициативи, които е обявила Европейската комисия. И още веднъж нека подчертая, че общата осведоменост за хибридните заплахи сред нашите граждани е от фундаментално значение. Отворените общества и държавната администрация дават правилна е, информация. И докато го правят, няма да има място за дезинформация. Благодаря за този интересен и важен дебат. Е, Благодаря много, госпожо министър Топорайнен. С това обявявам приключването на разискванията по тази точка от дневния ред. Резолюциите ще бъдат гласувани на следващото ни заседание jonka aikana sitten vaihdamme aihe. Сега ще направим кратка пауза, след което ще продължим с следващата точка от дневния ред. Следват няколко минути пауза. Επανερχόμαστε στη συνεδρίαση κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Το επόμενο Нека да продължим нашето заседание. Следващата тема в дневния ред за днес е изявление на комисията и съвета относно горските пожари в Амазония. Госпожа Топорайнен от името на съвета има думата. Мистер President, Господин председател, уважаеми госпожи и господа, мисля не съм единствената, която би казала, че темата на нашето внимание днес пожарите в а, долината на река Амазони, на Амазонка да сериозно ни тревожи, защото това е от значение не само за пряко засегнатите, но и за цялата ни планета и климата. Не е пресилено да кажем, че е изключително важно да опазваме амазонските гори и светлината на общия климат. Тропическите гори на, Амаз... на Амазония са изключително богати и разнообразни. Те съдържат всеки десети растителен и животински вид. Действията, е, пожарите, предизвикани от хора и от е, климатичните промени, създават сериозна заплаха за биоразнообразието и тропическите лесове. Тези пожари са пряко свързани към съзнателно обезлесяване. За жалост установяваме, че през последните дни не, нещата се засилват и в бразилските гори, както в Боливия и Парагвай. Тези пожари сериозно замърсяват въздуха, убиват и избиват множество растителни и животински видове и прогонват местното население от изконните му територии водещата роля в областта на климата е с приоритетите на финландското председателство. Пожарите имат унищожително отражение върху хората и животните. Нашата цел е да запазим климата и околната среда и да създадем повече работни места за, за хората. Освен това, горите са изключително важни по пътя към нашата цел за климатична неутралност през 2050 година. Тази сутрин обсъдихме подготовката за предстоящата среща на върха на ООН по въпросите на климата. Затова днешният дебат е изключително важно. Въпреки предприетите до сега европейски действия и поетите международни ангажименти, обезлесяването и остават е, във възходящата тенденция. И унищожителните пожари в е, Амазония е, направят нещата още по-належащи. През април тази година съвета прие заключения относно приложението на стратегията на Европейския съюз за горите. В тях Съвета подчертава значението на стратегията за координиране на европейските и национални политики за съхранение на горите и за тяхното устойчиво управление. Съвета по земеделие, по селско стопанство и рибарство на следващото си заседание ще говори отново по тези въпроси, изхождайки от, също тези, от същите принципи, но и в светлината на новите събития и развитие в национално, европейско и в, световен, в световно равнище. Комисията излезе с съобщение относно нашите действия за съхранение на световните гори. Внимателно ще проучим съдържащото се в докладите и съобщението и ще излезем с идеи по този въпрос. Съветът работи за да отговори на съобщението на комисията с заключения, които се надяваме да бъдат прияти през декември тази година защото обезлесяването излиза извън рамките на, обе... на унищожение на горите. Ние искаме да разширим темата, обхващайки екологията, земеделието и търговията. Очакваме вашата реакция и сме сигурни, че ще допринесете сериозно за бъдещите ни действия. Господин председател, Уважаеми евродепутати, в заключение позволете да подчертая, че горските пожари в Амазония са световна криза от огромно значение, която изисква международен отклик тясното сътрудничество с страните от територията на, на района на Амазония е изключително важно. Е, страните, страни като Бразилия е, имат право да, да получат нашия отговор, но те трябва да изпълнят своите ангажименти. За това ние трябва да ги призовем към бързи действия. Готови сме заедно с господин Болсонаро и с други да работим заедно. Ние сме готови да окажем подкрепа, но се нуждаем от незабавни действия. Като Финланд... председателство на съвета, Финландия мисли за възможно най-добрия принос по наше инициатива е, в Хелзинки. Съветите на външните работи обсъдиха този въпрос е, в края на август. Е, те изразиха съгласие, че положението е сериозно и е необходим съобхватен европейски подход в отговор на кризата. Като председателство на съвета ние ще продължаваме да полагаме всички усилия, за да постигнем единен единни действия в отговор на кризата, които да доведат до резултат. Благодаря е, за вниманието. Сега от името на комисията господин Вела. Thank you, thank you very much, Mr. President. Благодаря, господин председателю. Благодаря на председателството също. Уважаеми колеги, уважаеми депутати, днес сме изправени пред огромна криза на климата и многообразието. Тя засяга нашия живот, економиката и бъдещето ни. Настоящите горски пожари по цял свят изпускат огромни количества CO2 в атмосферата, като задълбочават кризата не само в Амазонка, но и навсякъде по света, включително и в Сибир – Мазонската гора е уникална. Уникална заради кислорода, който дишаме, заради биологичното многообразие, което съдържа, уникална и за здравето на нашата планета. За това благодаря, че сложихте тази точка високо в дневния ред. Спирането на обезлесяването и е изключително важно по три основни причини. На първо място да се спре загубата на биологично многообразие, да се справим с климатичните изменения и да постигнем целите до 2030 година за устойчиво развитие, както и поетите задължения по Парижкото споразумение. Загубата на гори, влушаването на горите оказват своето въздействие върху стабилността, сигурността, правата на човека, климата, биологичното многообразие, здравето, и живота и на местните общности и на цялата планета. Европейската комисия е, помага да се реши този проблем. Страните от Амазонка, всички държави, които са засегнати и постоянно е в контакт с съответните власти, включително тези в Бразилия. Различни оперативни инструменти бяха активирани, така щото да се подобри настоящето положение, включително след искането на Боливия Центъра за координиране на действия изпрати свои пожарникари и такова подпомагане може да бъде отпуснато на всяка една засегната страна, ако се изправи, извинете, отправи искане по официален път. Системата Коперник бе активирана за пожарите в Бразилия, в Боливия и части от Перу и Парагвай. Европейският съюз вече финансира развойни проекти, които са пряко свързани с земеползването и горите около Амазонка, включително в Бразилия. Те възлизат на 128 милиона евро и се планират нови действия, които възлизат на 28 милиона евро. Ние сме в тясно сътрудничество с чилийските власти, както и колумбийските власти. Те активно координират местните действия за решаване на този проблем. На последната среща на Г7 ние подготвяме среща на високо ниво за района около Амазонка в рамките на Общото събрание на ООН. Приоритетът, разбира се, е да се погасят тези пожари, но е необходимо също да се решат проблемите, свързани с причините за това, то е разширяването на земеделието. Европейската комисия излезе с едно съобщение за засилване на действията за възстановяване на горите. Това съобщение очертава цялостен набор от мерки, включително подкрепа за устойчиво земеползване. Това означава да се работи с държави партньорки, за да се намали натиска върху горите, както и да се насърчи възстановяването на горите. Европейският съюз също се занимава със своя отпечатък върху земята с регулаторни, нерегулаторни мерки, да се свете до минимум риска от внасяне на гори, свързани с обезлесяване и влушаване качеството на горите. Работим също за да се подобри качеството на информацията за горите, както и веригите за доставки на стоки, като създадохме и една обсерватория за обезлетяване и влушаване на качеството. Научна информация би била изключително важна тук и ние използваме такава в Европейския съюз. Сътрудничество с наши страни партньорки е много важно. Искаме да видим какви ще бъдат економическите последствия от по-нататъчно обезлесяване. Европейската комисия иска устойчиви действия срещу обезлесяването и сме готови също да помогнем на онези, които са засегнати от пожарите по Амазонка, както и по цял свят, по какъвто начин е, можем и в тясно сътрудничество с властите на тези страни. Благодаря ви, председатели. И аз ви благодаря. Сега ще чуем ораторите от политическите групи. От името на НП давам думата за две минути на госпожа Магине, заместник председател на Европейски парламент. благодаря, господин председател. Искам да благодаря на госпожа Топорайнен. Вие сте наистина експерт по горските въпроси и много се радвам, че сте тук при нас за този дебат. Комисията също беше много важна. Не виждам достатъчно членове на парламента, които да говорят по тази тема, докато аз се чувствам наистина мотивирана, защото въпросът е как глобално да работим заедно. Нито една нация не може да се справи сама с такъв проблем. Въпреки, че суверенитета е важен, трябва да се запитаме, не може ли мултилатерализма да се подсили, а не да се отслабва и когато нещо не работи, да отчитаме слабостите, но и напредъка. Например, в Бразилия неодавна беше подписано споразумението от Летисия с седем държави от Латинска Америка, но това стана след натиск на международната общност. Всички ние ще пострадаме, ако Амазония умре. Вие знаете подробностите. Добре, че се отчита факта, че горите се унищожават, за да се развива селското стопанство, но ние имаме това споразумение и трябва да сме сигурни, че елемента климат в споразумението Меркосур се изпълнява. Разбира се, тук трябва да се прилага подхода на моркова и пръчката – ние, европейците, също не винаги сме оценявали колко са важни горите за биоразнообразието и околната среда. Може би, ако сме малко по-смирени, ще работим по-добре с колегите от Латинска Америка, в Арктика, Индонезия, в Конго. Горят също пожари. Гори торф, отделя се СО2. Благодаря на всички, които участват в дебата. Благодаря ви. От името на социалистите и демократите, председателката госпожа Гарсия Перес, благодаря господин председател, господин комисар. Пожарите в Амазония това лято бяха истинска трагедия, нещо, което наистина много натъжи, но и мобилизира международната общност. Отражението върху околната среда, социалните въпроси отива много по-далеч от региона Амазония защото Амазония е белият дроб на планетата. Произвежда огромно количество кислород, много е важна за екосистемата. Там живеят и над 1 милион от кореното население поколения наред по един устойчив начин и тяхното наследство трябва да се защити имах възможност да работя един месец като доброволец в този район с местното население. Работихме по устойчиви альтернативи. Не можете да си представите в какво положение са изпаднали сега при тази трагедия. Амазония е в пламъци и тази година изгоря процента повече, отколкото в предходната, защото пожарите там са чести, а живака, който се използва в района, също замърсява водите, почвите, животните. Същевременно не се отчитат проблемите с климата. Господин Болсонаро иска да разработи нова златна мина – не го интересува защитата на околната среда. Също така господин Болсонаро уволни някой от специалистите от Института за околната среда и възобновяемите източници. Господин председател, ние сме стигнали точка, при което няма връщане назад. Огромна част от Амазония вече няма гори. Тя е обезлесена. Ние обаче сме загрижени и за съдбата на местното население, за техните земи. Виждаме все повече насилие в териториите с корено население. Също време до някои от техните активисти и водачи пострадаха. Ние в Европейския съюз трябва да търсим решения на регионално ниво и да се грижим и за хората, и за околната среда. Разчитайте на подкрепата на нашата група. Трябва господин Болсонаро да изпълни международните задължения по Парижкото споразумение. Необходимо е също така да се изпълни елемента климат в споразумението Меркосур. Трябва да се работи и с международната общност. Също така трябва да си спомним една латиноамериканска пословица. Само когато умре последното дърво и бъде отровена последната река, ще разберем, че парите не са достатъчни. Благодаря. Много ви благодаря. От името на Риню, колегата Хойзик. Сега, сега вече няма да имаме а, сини картони. А, господин президент, господин еврокомисар, госпожо министра, колеги. А, това лято бе истински кошмар по отношение на горските пожари. Е, един бе шок а, за а, пожарите в Амазония, но още по-голям кошмар бе атаката на президента Бощинаро срещу НПО, които се опитваха да ги, да ги защитят. Но да бъдем откровени, не е само Амазония. От Сибир до Аляска загиват ценни местообитания и важни територии. Проблем за облезлесяването е глобален проблем, но все пак но не е време да признаем, че ние сме част от проблема. Нашата политика, търговия, правоприлагане е част от проблема. Време е да внесем промяна. Време е парламента да действа. Трябва да кажем, че споразумението с Меркосур е твърде проблематично, но би било много ефтино да се продадем с него. Трябва да навлезем още по-дълбоко. Новата Европейска комисия поставя екологията като свой е, основен приоритет европейската екология. Не е достатъчно да работим за Европа. Става дума за целия свят. Ако искаме да спасим планетата си, нашата цивилизация, трябва да гарантираме земеделска политика, която не допринася за обезлесяване, защото сега е така, включително и в Амазония. Нашата търговска политика не трябва да допринася така, защото в момента е точно обратното. Същото се отнася и за нашата енергийна политика, защото тя също допринася за обезлесяването. Трябва да променим всичко това заради нас самите и заради нас в името на нашите деца. Председателят благодаря от името на зелените госпожа Хаутала, заместник председател. Благодаря, председателю. Тези пожари в Амазонка се случват навсякъде и това беше е, повик да се събудим. В Юго-Источна Азия също има такива. За да се справим с климатичните изменения, трябва да улавяме въглероден двуокис по всякакъв начин. Единственият добър начин сега е посредством горите. Горите биват превръщани в земеделски земи – и споразумението Меркосур е насочено към износ на продукти, които се отглеждат на такива земеделски земи, т.е. водят до обезлесяване. Сделката Меркосур обаче не гарантира, че климатичното споразумение, както и други ангажименти, ще бъдат спазени. В него няма санкции в раздела Устойчиво развитие. Що се отнася до обезлесяването, ми бе обещано нещо, а то беше да се погледнат регулаторните мерки, свързани с търсенето. Нужно е законодателство, така щото да гарантираме пред нашите потребители, че ние не насърчаваме обезлесяването. Имам въпрос към финландското председателство. Вече бе решено, че съветът по земеделие ще се занимае с обезлесяването и влушаването качеството. Защо само този съвет, а защо не съвета по околна среда да се занимае също с този въпрос? Благодаря. И аз ви благодаря от името на идентичност и демокрация, господин Оже, за две минути. Хаутела на ме адикатастиш, то Προεδρείο, гето πρέπει και εγώ να лого. Е, ще помоля колегата да ме смени, защото ще заема мястото да се изкаже. Господин председател, Амазония гори и всички знаем каква екологична катастрофа е това. Ние всички се присъединяваме към тревогите. Ето защо Националната асамблея заедно с господин Макрон откликнаха на тази голяма криза. Също така и на кризата в Африка на юг от Сахара. Емануел Макрон заплаши, че ще се откаже от Меркосур но ние знаем какво се случва с канадското споразумение. То е катастрофа за животновъдите от Франция. За това Марин Люпен се противопостави. Всички ние сме срещу Меркосур, тъй като той ще унищожи животновътството във Франция. Президента Макрон направи същото заключение макар и по един по-циничен начин. Той използва амазонските пожари, за да каже, че няма да подпише Меркосур. Разбира се, екологията, климата са една твърде сериозна тема, за да се използва тази тема за политически маньоври. Разбира се, благотворителността започва от самия тебе. За това Макрон трябва да работи повече по френските проблеми, е, остров Маршал, Френска Полинезия, също така Гвияна и околната среда там. Трябва да се запази по-добре френската част от Амазония, трябва да се мисли за Мартиника и Гвадалуп – но е, въпреки всички тези сигнали, виждаме, че господин Макрон не прави нищо по тези теми и накрая ще подпише и Меркосур. Благодаря. Благодаря, господин Роже. Сега господин Херман Терч. Заповядайте, имате думата за една минута. Е, Благодаря, госпожо председател. Доста се говори за господин Болсенаро. Той излиза виновника за цялата трагедия, като че ли забравяме, че същевременно в този Европейския парламент си затваряме очите за това, което наистина се случва. Испанските социалисти говорят за това, че там ще се търси злато и какво ли не, но това се случва всъщност в амазонската част на Венецуела под контрола на господин Мадуро и колумбийските групи, които са там на място, благодарение на комунистическия режим на господин Мадуро. В момента в Боливия изгоряха 2,5 милиона хектари гора. Това не се случи в Бразилия, но никой не говори за Боливия. Защото господин Моралес, който се използва производството на кока и на кокаин, всъщност предпочита тези територии да се изгорят. И това също е огромна катастрофа. А ние говорим единствено за Болсонаро. Благодаря ви. От името на ГУЕ колегата и заместник председател господин Пападимулис. Благодаря, госпожо председател. Това, което чухме от съвета и комисията, но което казват и учените, отговаря на действителността. Всичко това показва, че думи не са достатъчни. Трябват дела. Не е достатъчно да водим дебати. Наистина трябва да направим изводи и да действаме, да упражняваме упражним натиск, за да преустанови разрушаването на амазонските гори, а от тук и белия дроб на белите дробове на планетата. Т.е. когато става ясно, че по сечта в Амазонските гори по време под ръководството на, госп... на президента Бостинаро е, е нараснала с 80% само за една година и говорим за три послед... последователни години, ние трябва да действаме. Сраме за Европейския парламент, че този дебат няма да доведе до резолюция поради крайно десните в нашия парламент. Необходими са мерки, необходими са действия трябва да използваме Меркосур, за да упражним натиск и върху господин президента Борсонаро. Благодаря господин Пападимулис. Давам до на господин Пападакис. Благодаря. Изключително голямо разрушение наблюдаваме по река Амазонка. То е в резултат на действията на големите фирми, които изсичат гората. Финансовите институции плащат за това. Реакцията на Болсинаро всъщност засилва всичко това. Той насърчава бизнеса, дава земята и горите на големи фирми, които са кът дърветата. Използват се, правят се такива неща и от европейски дружества. Затова европейските правителства трябва да направят нещо. Трябва да видим какво ще стане споразумението Меркосур. Независимо от всичко казано за климата, Европейския парламент с гласуването на, Европейския, на Европейската народна партия не прие ясна програма. Необходими са средства, за да се погасят тези пожари и да се възобновят горите. Трябва в зоната да се спре е, цялата економическа дейност. Благодаря. И аз ви благодаря, господин Пападакис. Сега давам дама думата на другите членове. Първият е господин Петър Лизе за минути и половина. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Горските пожари в Амазония са огромна катастрофа. Само един пример в Парижкото споразумение е, Бразилия не е поела ангажименти да мали емисиите от промишленото производство. Основните задължения на Бразилия обаче са да поддържа и разширява горите. И ако това не, не стане факт, опасността за световния климат е много голяма. Но има и други горски пожари в Сибир, в Аляска съставляват не по-малко малко опасно за климата. Отделя се огромно количество метан, още по-вреден за климата от въглеродния диоксид. Да не бъдем примитивни, говори се за спиране на Меркосур. Можем да спрем цялата търговия с тези страни, но можем ли да овладеем така положението? Можем ли да овладеем е, Китай? Разбира се, не, не трябва да бъдем безкритични е, спрямо Меркосур, но нека опитаме чрез диалог да стигнем до корена на нещата и да поемем своята отговорност. Вчера разговаряхме за европейските гори. Ние трябва да защитим нашите гори, трябва да се заемем с залесяване. А това означава следващи действия. Може би е добре, че днес говорим и по двете теми, без да стигаме до резолюция нито за горите в Европа, нито в световен мащаб, но трябва да действаме внимателно, да помислим какво е необходимо и да решим, необходимо и да решим какво ще правим през следните седмици. Председателката, благодаря господин Петър Лизе, Мириам Дали, минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Всъщност ние говорим за най-голямата тропическа гора в света която е на път да бъде унищожена. Амазония е важна за нас, защото е важна за световния климат. Това е поглъщател на въглерода. Ако амазонските гори изчезнат, със сигурност климатичните изменения ще се ускорят. Имаме стотици пожари и в Арктика, и на юг от Арктика – само тези пожари произведоха над 100 милиона тона CO2. Това е порочен кръг. Ако не се направи нищо, за да намалим своите емисии, Глобалното затопляне ще продължи и пожарите ще се умножават. Амазонските гори са елемент от споразумението между Европейския съюз и Меркосур в интерес на всички е такива клаузи да се изпълняват. Същевременно има богати страни, подписали Парижското споразумение – и те изискват от други страни да изпълнят своите задължения. Но ние имаме собствените си отговорности, трябва да променим своя начин на използване на въглерод. Необходимо е глобално действие. Благодаря. Благодаря ви. От името на Риню, колегата Стефанута, минута и половина. Госпожо председател, господин комисар, Както виждате, галерията е пълна с млади хора. Те се вълнуват много повече от нас относно климатичните изменения. Природните бедствия, горските пожари не са нещо, с което всяка държава трябва да се справя сама за себе си. За съжаление, пожарите по течението на Амазонка са една глобална тенденция. Броя на пожарите по света се увеличил в сравнение с миналата година и това едно огромно експоненциално увеличение. През август 2018 година имало 16 000 пожара. Август 2019 година имало 79 000 пожара. Тоест увеличението е 400% и повече от 400 дори. Ние не можем да стоим на страна, когато другите държави а, страдат. Нито една държава не е застрахована, че това не може да се случи и никоя не може да се справи сама. Изключително е важно да имаме координирани действия, за да се възстановим след такива бедствия. За увеличаването на температурата на планетата въжи за всички ни. Трябва да успяваме да се справяме с природните бедствия, трябва да сме готови да допълваме а, националните способности, когато те не могат да се справят сами. Защо го казвам? Защото съветът уряза тези средства. А, госпожо председател, нужни са такива средства. Не само за пожарите, те са за хората, за тяхното бъдеще, за бъдещето на тези млади хора е и там. Благодаря. И аз ви благодаря, господин Стефанута. Следващият оратор е господин Жадо за минута и половина. Е, благодаря, госпожо председател, господин еврокомисар. Има два подхода към проблем, проблема. Първо, разбира се, отхвърлянето и емоцията, но колкото и да плачем за тези прекрасни горски гори, как да не заклеймим Борсонаро, който продава своята страна на крупния бизнес това корумпирано правителство, което залага и има съвсем отрицателно отношение, но има и друг, един неемоционален подход. Това е да поемем собствената си отговорност, която е наша и никаква повече. Господин еврокомисар, говорихте за е, Меркосур и да страните. Чувам от другите политически сили, че е добре да зачете Меркосур, но ако не желаете е, то това споразумение, в което се е включило и Бразилия, това, ако приемете, това означава разрушаване на Амазония. Не виждате ли, че предлаганата Предложението за ОСП от комисията допринася още повече. Ако не виждате всичко това, не виждате собствената си отговорност. Вие сте част от съсипването на Амазония и на нейното население. Нека това бъде ясно заявено тук. Председателката, благодаря господин Жадо. Малин Бьорк, една минута. Благодаря ви, госпожо председател. Амазония гори и ние не знаем дали ще успеем да се справим с това климатично бедствие. Ако всичко получава, продължава със същите темпове, глобалното затопляне наистина ще доведе до катастрофа на планетата. Президентът Болсонаро също носи отговорност – защото неговите политики е, са такива, че от тях страда коренното население, ЛГБТ и общността, а това е бедствие за цялата планета. Неговите политики на обезлесяване са лоши и е странно, че не реагират всички. Ние трябва да откликнем. Един от очевидните пътища е да спрем преговорите по споразумението Меркосур и да кажем, че Парижкото споразумение трябва да е задължително да се изпълнява, трябва да спре обезлесяването на Амазония. Необходимо е да се вслушаме в младите хора, които искат да направим всичко по силите си. Благодаря ви. Колегата Елеонора Еви. Грация, президент. Благодаря, госпожо председател. Ние, европейците, също отговаряме за случващото се в Амазония, останалата част от света. Използването на палмово олио, месо, вноса на фураж, соя, царевица, създава натиск върху горите в трети страни и води до обезлесяване. Затова приоритет номер едно трябва да бъде намаляване на този отпечатък на потреблението. Е, на света има 820 милиона лица, които нямат какво да ядат. Съвсем доскоро 1 милиард е, пък от другата част на света бяха със свръхтегло. Някой днес казва, че са 2 милиарда, 2 милиарда лецата, които са свръхтегло и милиони умират от това. Има и много храна, която се изхвърля. Те, всичко това поставя под въпрос бъдещето на планетата. Трябва да изкореним тези проблеми в ОСП, в търговската политика, ако не искаме сериозно да постигнем програмата до 2030 година. Трябва да намалим бедността, глада, неравенството, експлоатацията на ресурсите по света. Благодаря ви. И аз ви благодаря, госпожо Еви. Следващият оратор е Адам Ярова за минута и половина. Пуца свята и резервуар благодаря, госпожо председател. Горите са белите дробове на планетата. Те улавят въглеродните, въглеродния окъс. Сега много гори горят, за да се отвори място за селско стопанство. Това трябва да се промени. До момента обаче не сме успели да повлияем на страните, където се сече. Постигнато бе споразумението Меркосур. То може да бъде използвано тези държави наистина да се съобразяват с Парижското споразумение по отношение на горите. Ако това споразумение бъде ратифицирано, е, тогава страните от региона ще трябва да възпитават поемат своите ангажименти в областта на климата, хуманно отношение към животните и санитарни изисквания, както във Франция и Германия. Но знаем също така, че предстоят им сериозни инвестиции в Южна Америка, но ние трябва да поставим условия и изисквания за това. Ако не бъдем последователни, няма да постигнем резултат. Трябва да спрем горите в Амазонка, пожарите в Амазонка, но не трябва да допускаме това да става с цената на нелоялна конкуренция и в ущърп на, на европейците. Председателката, благодаря господин Ярубас, госпожа Кати Пири. Минута. Благодаря ви, госпожо председател, скъпи колеги. Всъщност, заради тези пожари, ние се замислихме и за кореното население. Там 2,7 милиона, 300 етнически групи, много от тях живеят в изолация и се радват на огромното богатство на тропическата гора, но тяхното бъдеще е несигурно. Правителството и други искат да експлуатират тази територия, да унищожат начина на живот на тези хора. Така че тези пожари не бяха случайни. Те бяха нарочни, за да се използва земята за селско стопанство. Не е случайно, че пожарите се увеличиха рязко след идването на власт на президента Болсонаро. Той иска кореното население да напусне земите на дедите си. Същевременно активистите на това население правят всичко, което могат, но никой не ги слуша. Ние трябва да ги слушаме. Трябва да продължим да използваме економическата си мощ и инструментите на външната политика, за да защитим човешкото достоинство, биоразнообразието и нашата планета – ще завърша с това, което каза Маркос Майоруна, един от водачите на местни племена. Той каза, тази гора не е само наша, тя е на всички. Благодаря. Благодаря на колегата Пири, колегата Антони Хук. Хук. Благодаря, госпожо председател. Небето над Сао Пауло са почерне, небе е почерняло от пожарите горите и тези гори са нашите бели дробове. Те са ни необходими за да дишаме. Местното население имат основното, изконно човешко право е, да на съществуване. Горите унищожават тяхното съществуване. Европейския, британския парламент за сега, сега не работи, но нашия парламент ни дава възможност да говорим. Търговията се разраства, БВП се нараства и ако споразумението Меркосур се сключи, се споразумее, ще има сериозни резултати. Господин Болсонар, унищожението на горите е, е много сериозно. Не е необходимо да горим горите, за да създаваме благоденствие. Благоденствие ще създадем, като спасим планетата си. Председателката, благодаря. Колега Хук, е, господин Скот Кейто има е, въпрос с синя карта. Приемате ли? Така че е, госпожа Скот Кейто, имате половин минута за да е, е, писмото до госпожа Малмстръм, много членове на този парламент привлякоха вниманието към поведението на Болсенаро и казаха, че не бива да сключваме споразумението, ако той не поеме с своите споразумения. Либералите не поеха този ангажимент. Искам да попитам питам господин Хук. Готови ли сте да гласувате против безпоразумението Меркосур, като не съдържа сериозни ангажименти в, обла, в тази област? Отговор. Не, не съм запознат с а, писмото, за което говорите. Мисля, че въпросът е твърде сложен, за да отговоря с да или не но аз съм категорично на мнението, че търговското споразумение е, трябва да се застъпва за околната среда, основните човешки права и честните отношения. Благодаря, колега Хук. Сега ще дам думата на госпожа Анна Кавацини. Минута и половина. Yeah, you, Благодаря, председателю. Всяка минута е една част от, бели, от белите и зелени дробове на нашата планета уминат. Е, екстремистът Болсонаро бразилския президент посяга и на, климат, и на споразумението от Париж и на основни човешки права. Но европейската политика също носи отговорност. Само през последните години тук са внесени 60 хиляди тона етанол, 70 хиляди тона говеждо месо, 500 хиляди тона соя. И всичко това е с цената на ценни гори. Гората, земята гори, а ние подклаждаме огъня, защото това горите означават повече етанол, повече, а повече търговия означава повече обезлесяване. И Болсонаро ще ни бъдат благодарни. Е, заедно с е, лобитата, които представлява. Ние трябва да застанем в защита на хората. Протестите по улиците ни призовават да поемем ангажимент. Ние трябва да спрем Меркосур и да не допускаме експлоатация. Нашия парламент има възможност да постигне справедлива глобализация. Мисля, че е време да го сторим. Благодаря. Председателката, благодаря госпожо Кавацини. Мартин Бушман, една минута. Благодаря, госпожо председател. От седмици бразилските гори са обхванати от невиждани пожарни. Основната причина е изключително голямата, под голямата консумация на месо тук. Това се прави от години. Унищожават се ценни растителни и животински видове, унищожават се жизнената среда на местните хора. Животните и растенията, загинали в огъня, е, освободения въглероден диоксид е са само част от резултатите, но е, разрушаването на екосистемите си има име. Това е екоцит. Съществува е, понятието геноцид, но и понятието екоцит се смята за посегателство върху човечеството. Много големи държави, като Франция, Великобритания, настояват това да се отмени. Последствията са катастрофални. Им налагат се единствено глоби, но концерните охотно си плащат, защото печалбите са многократно по-големи. Трябва да сложим край, категорично край на подобно поведение. Благодаря. Председател, благодаря господин Бушман Кристоф Ханзен. Минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Това лято цялата планета пламна. Пожарите бяха в Амазонка, Азия, Африка, в Европа. Имаше много повече диви пожари, колкото десетте години преди това в Арктика. Изгарянето на торф ни води същито бързи действия. Трябва да се справим с това на глобално ниво. Вместо да посочваме с пръст Както каза господин Жадо, който си тръгна след като изпълни своето шоу, трябва да действаме бързо, а не да сочим с пръст към определени споразумения. Трябва да изнасяме своите стандарти и да се борим на световно ниво с климатичните изменения. Меркосур е една изключителна възможност Бразил да изпълни своите задължения по Парижкото споразумение за климата – те трябва да възобновят 12 милиона хектара, както и да има 0% незаконна, незаконно обезлесяване. Търговската политика няма да реши всичко, няма да реши всички проблеми, но може да помогне. Например, посредством многостранни споразумения а, с различни стоки от екологичен характер. Трябва да създадем съпътстващи мерки, като схеми за сертифициране. Не трябва да сочим с пръсти и да виним, а да си сътрудничим. Не трябва да смятаме, че сме победени. Не, това е едно човешко бедствие, което трябва да бъде решено от хората. Благодаря. Kiitokset edustaja Hansen. Sitten ähm, hyvä. Колегата Гутеланд, благодаря ви. Горите дават въздуха на планетата. Те са нашия бял дроб. Следователно, горите са изключително важни за бъдещето, за прехода към едно устойчиво бъдеще. Защото знаем, че те поемат въглеродния диоксид. За да се справим с задълженията си по Парижското споразумение, трябва да ги опазим. Разбира се, има и нови технологии, които са много важни за нашия преход, но днес ние обсъждаме амазонските гори, които са толкова важни. Не случайно Амазонската гора е наречена белия дроб на планетата, защото тя поглъща милиарди тонове въглероден диоксид годишно. Правилно ме чухте, това е 5% от всички емисии – на планетата. Следователно, тези гори са много важни, за да изпълним Парижкото споразумение. Не ги ли опазим, нашето бъдеще е застрашено. Трябва да проявим отговорност и да направим всичко по силите си. Благодаря, госпожо Готеланд, колегата Стефан Бижу. Госпожо председател, уважаеми колеги, аз съм от отвъд морските територии на Франция и искам да ви предам вика за помощ на населението на поречето на Амазонка, застрашено, чието живот е застрашен. Всички са засегнати, но има и 300 хиляди европейци, които живеят в Френска Гвиана, в Амазонските гори. Така че ние имаме обща граница с горяща Бразилия и ни това е, ни дава правото, но и ни възлага задължението да защитим защитим Амазон, поречието на Амазонска. Трябва да потърсим начин да действаме бързо. Това е спешен въпрос, но трябва да действаме в рамките на парламентарните действия, координирано и структурирано. Трябва да бъдем логични и ефективни. Затова ви приканвам да използваме всички средства, защо, за да приложим в Амазония една стратегия за зачитане на устойчивото развитие, на крехкостта на биоразнообразието, на силата на местното население и тяхната култура и да поискаме изпълнение на задълженията съгласно Парижкото споразумение споразумение. Благодаря. Председателката, благодаря. Господин Бижу, Бас Айкхолт, една минута. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че всички бяха шокирани това лято от пожарите по Амазонка. Спо... Обсъждахме сделката с Меркосур за подобряване на търговията между Бразилия и Европа не, че виним някого. На колегата от НП го казвам. Моля ви, прочетете какво е записано. Ако искаме предотвратяване е, на обезлесяването в споразумението с Меркосул, ще видим такива думи към края на споразумението в главата за устойчиво развитие. Единственото нещо, което се казва е да се насърчат продукти от устойчиви гори и да се насърчи с съгласие включването на местното население. Тоест, говори се само за насърчаване и синоними на насърчаване. Останалата част от сделката е изключително обвързваща. Това ви показва, че тази търговска сделка има много странни приоритети. Повече търговия, а когато говорим за устойчивост, само насърчаване, и това е езика, в който е записана тази сделка и това е въпроса към съвета и към комисията. Искате ли да се промени този език, за да се направи така, че да има задължителни правила, а не тези много слаби формулировки в настоящата сделка по Меркосур? За, извинете, с Меркосур. Благодаря ви, господин Екхаут. Господин Морел, минут. Мерси. Благодаря, госпожо председател. Ясно е, че всички ние сме абсолютно изненадани от това, което се случва в Амазония, но не е достатъчно да заклеймяваме. Трябва да кажем какви са причините, да си направим заключения, защото на първо място виждаме престъпната политика на президента Болсонаро, който унищожи екологичните агенции, използва все повече и повече токсични пестициди. Самия економически модел е този на едрия бизнес в Бразилия, който използва все нови и нови територии, за да отглежда соя най-вече – Колегите от дясно казват, че не е виновен само господин Болсонаро. Това не може да е истина, защото се иска производство на повече етанол, повече захар, повече месо. Това е убийство на климата, скъпи колеги. Обръщам се и от вас от Renew. Разсъждавайте логично и отхвърлете Меркосур. Благодаря на колегата Морел. Колегата Тот. Е okay. Благодаря, госпожо председател виждаме е, опустошителните резултати от горските пожари. Трябва да поговорим сериозно за това. Темата е изключително важна. Това е истинско бедствие. Мисля, че задача на Европейския съюз е да предостави финансова и техническа помощ на всеки нуждаещ се, но когато говорим за обезлесяването, трябва също така да осъзнаем – и всички останали, всички причини за това търговски и економически. Радвам се да чуя, че за Европа за защитата на горите е опазването на горите е особено важно. Радвам се да чуя от съобщението на комисията, че са готови да, предприем, да предприемат всякакви действия. Е, целта е все пак да, да предприемеме важни действия. Въпросът е от глобално значение. Трябва да спрем обезлисяването. Затова Европейския съюз и държавите членки трябва да залесяват. Унгария счита това за свой приоритет и през тази година бяха предприяти двойно по-широки мерки за залесяване на нови терени. Благодаря председателката, благодаря е, госпожо Тот. Делара Бургхарт има думата. Благодаря, госпожо председател. Горските пожари в Амазония са и резултат от човешки деяния. Така се освобождават терени за нови, нова економическа обработка и, е, и за това ние носим също отговорност. Това признава и комисията в своето съобщение. Но сега трябва да последват дела. Ако сме сериозни, няма да приема споразумението Маркозор без съответни текстове за Парижкото споразумение, човешките права и защитата на горите. До сега предприятите мерки не водят до резултата Гората трябва да е в центъра на вниманието, вниманието ако искаме да предотвратим по-нататъчна катастрофа, катастрофа защото <clears throat> през следващата година предстоят по-нататъчни разговори по Парижкото споразумение и Конвенцията за защита на видовете. Тук трябва да покажем на младите хора, които протестират на улицата, че няма да ги разочароваме с пасивност. Благодаря. Благодаря, госпожо Бургхарт. Фредерик Рис, една минута. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че вие председателства този дебат. По-специално благодаря и на комисаря Вела. Това сигурно е последните му изява при нас. Гори Амазонка. Един огън, който разрушава най-голямата гора на планетата – който от друга страна действа като масло в огъна на разговорите. Задушава се целия свят, той страда от дима, който излиза. За тази катастрофа отговарят Болсинаро и неговото правителство. От една гора, която ни дава кислород, тази гора се превръща в задушаваща ни гора с CO2. От друга страна, закупуваме най-различни продукти и храни от Бразилия. Един на всеки 10 продукти, от 10 продукти е свързан с обезлесяване. Нужни са мерки – трябва да се създаде сертификат, етикет на Европейския съюз, за да се идентифицират такива продукти, които не водят до обезлесяване. Благодаря. Аз ви благодаря, госпожо Рис. Следващият оратор е госпожа Тосан за минута. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, гори Амазония. Това е последната барикада преди измененията на климата. Иначе ще имаме суша, но всичко това е заради економически интереси. Те унищожават природата. В Амазония се експроприира земя, унищожава се гори се само в името на печалбата. Същевременно нашите предприятия, агрохранителната промишленост са европейски, но те също като чили не се ограничават от някакви правила или бдителност. Ние също така замърсяваме. Как можем да се примирим с това, че имаме и петролни кораби, които също замърсяват околната среда. Вие говорите за това, че трябва да опазим своя начин на живот. Но този начин на живот трябва да води до едно бъдеще. Европа трябва да носи отговорност за опазването на планетата и живите организми. Благодаря на колегата Туса, колегата Сира Рего. Благодаря, госпожо председател. Гори Амазония. Няма вече време за планетата и ако всичко това продължи, ние трябва да действаме много твърдо, защото тези пожари водят до три неща – загуба на биоразнообразието, унищожаване на гората заради животновътството, кореното население губи територии. Освен това виждаме липсата на компетентност на Болсонаро и неговото правителство от крайната десница – те не могат да проявят сериозност и отговорност, за да се справят с проблема. Само искат да си разделят баницата. И то с помощта на търговски политики от Европейския съюз. Не може неофашистите да ни управляват. За това след като съветът иска от нас предложения, нека им предложим да спрат работата по Меркосур. Меркосур е част от проблема за масивния внос на месо и експлоатацията на планетата. Нека не бъдем на съучастници на тези убийци. Благодаря на колегата Рего. бих искала да ви кажа, че имаме още 20 оратори. Всички тези изказвания са много важни, разбира се. Освен това, имаме 12 при спонтанните изказвания. Бих искала да изчета имената на тези колеги, които ще получат време за спонтанно изказване. Чуйте имената. Биба, Аурам, е, Андру, антекси, Йовева, е, Келегер, е, Чаунс ja Kanjesna. Я валитетавасти, те тулете мут петтюмен. За жалост, Останалите от вас сигурно ще се разочароват, няма как да им дам думата. Следващия оратор, колегата Бентеле. Една минута. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми гости, вестите от, Амазон, от Амазония са ужасни, казаха го мнозина. И като имаме предвид, че това се случва и в Русия, Канада, е, Конго, а и в е, Европейския съюз големи горски масиви са в застрашено състояние, се налага да си зададем въпроса как да запазим тези толкова необходими за нашите гори. Първия ми отговор е трябва да говорим с един глас, както при външните преговори, външно-търговските преговори, така и в бъдеще всички 28 държави членки трябва да отстояват европейска позиция. И второ, екологията и защитата на е, климата трябва да бъдат разделна част от нашите външнополитически отношения. Започва нов период, нов мандат на комисията и искам да ви кажа, че е, ролята на климата не е достатъчно добре отчетена и в позицията на госпожа Фондерлайн и на господин Борел. Трябва да работим в това отношение в целия свят. Особено когато говорим за сертифициране на нови възможности. Председателката прекъсва. Трябва да и използваме нови инструменти, които да ни отведат във вярната посока. Благодаря. Благодаря, казва председателката на госпожа Бентел Изабел Сантос. Е, е, една минута. Има колеги, които няма да могат да вземат думата. Така, госпожо Сантос. Обригада, сеньора президент. Благодаря. Горските пожари в Амазония привлякоха нашето внимание не само заради разрушаването на това, което смятаме за белите дробове на земята, но и за нарушенията на правата на човека, които се увеличават с астрономична скорост. Има огромно насилие към местните общности. Дори двама а, бяха убити от местни племена, вождове на такива племена, които също са и природозащитници бяха убити тези два вожда през юни. Има цял списък такива активисти и всъщност това трябва да ни събуди. Има много заплахи, имаше случаи на турмоз. Затова е нужно да се отговори твърдо. Ние, като Европейски съюз, трябва да отговорим твърдо. Бразилските политици казаха, че ще извършват различни е, изследвания за минна дейност и за земеделие. И так, това може само да ни кара да се страхуваме за правата на местното население. Ние не можем да забравяме кои сме и какви са нашите задължения като световен лидер. Трябва да се възползваме от всички инструменти и да се изправим и да защитим Амазонската гора както и околната среда, да направим така, че правата на човека да бъдат защитени. Благодаря. И аз ви благодаря, госпожо Сантос. Следващият оратор е госпожа Карлсбро. Фру талман, Амазонас бринер. <clears throat> Благодаря, госпожо председател. Амазония гори. Това е огромна криза. Има нужда от спешни действия от всички. Президента Болсонаро очевидно няма да поеме отговорност, няма да се отнесе сериозно към проблема с обезлесяването. Напротив, той дори казва, че иска да се отегли от Парижкото споразумение, както го направи Тръмп. Има протести по целия свят. Това направи впечатление ако искаме наистина да поемем отговорност за климата и да изпълним Парижското споразумение, трябва да спасим Амазония с възможно най-добрите инструменти. Търговското споразумение с Меркосур е много важно и за нас, и за Бразилия. От економическа гледна точка това е и уникална възможност да упражним натиск, като постави много ясно своите искания за устойчиво развитие. Това са най-добрите инструменти, с които разполагаме. Много благодаря колегата Герейро. Благодаря, Sr. Благодаря, госпожо председател, госпожо министър, господин еврокомисар. Фактите са пределно ясни. Европейския съюз има своята отговорност за съсипването на, горски, на амазонските гори. Заради вноса на земеделска и селско-стопанска продукция от Бразилия. Това, което ние консумираме, допринася за съсипването и унищожението на горите и живота на хората в долината на река Амазон, Амазонка. За това трябва да преустановим вноса на соя и месо от този район на света и да спрем Меркосур. Не е лесно, но ние трябва да се опитаме да защитим Амазония и биоразнообразието, както и местното население. Председателката, благодаря господин Герейро. Мак... Мик Уолъс има думата за една минута. Благодаря, госпожо председател. Производството на телешко месо е една от най-големите причини за обезлесяването. И за да се прекрати обезлесяването, трябва да има по-малко търсене на бразилско телешко месо. Европейския съюз обаче иска сега, всяка година, да внасяме още повече такова месо посредством сделката Меркосур. 90% от това месо идва от Бразилия. Има ограничения, разбира се, но това само доведе до натиска върху животновътството. В саваната се замества производството с други видове плантации и за това животновъдите се местят около Амазонка. Голямата част от обезлесяването точно идва от тези фермери, които са си тръгнали от саваната как през март месец стигна комисията в своите критерии, че производството на соя не трябва да се смята за високо рисково при промяна на земеползването. Пълна лудост. Благодаря много. Следващият оратор е госпожа Коляно Растерле. Е, Благодаря, госпожо председател. При нашите търговски взаимоотношения ние имаме и отговорност за пожарите в Амазония, защото ние ползваме продуктите, които идват от обезлесяване, като говеждо, соя и така нататък. Европейският съюз би трябвало не само да говори, но и да настоява за устойчиво управление – на горите и задължително изпълнение на Парижкото споразумение. Като не виждаме санкция, която да е предвидена при неизпълнение. За Меркосур това е изключително важно. Трябва да поставим екологични изисквания – и е хубаво, че председателката на комисията Урсула фон дер се ангажира с такава екологична бариера при преговорите. Ние трябва да защитим потребителите си, също така да се борим срещу тези, които замърсяват в глобален мащаб. Необходимо е да си дадем сметка за ситуацията в Амазония. Благодаря. Благодаря колегата Катлин Ван Бремт. Благодаря, госпожо председател. Господин еврокомисар, радвам се да ви видим отново по този ви важен дебат. Виждате, че от пряко партийните пристрастия, всички сме ужасени от случващото се в долината на река Амазонка. Така че, може би, трябва да бъдем единодушни, че най-сетне Европейския съюз трябва да прояви характер. Възможностите са много, но най-важна е търговската политика. Тя трябва да бъде преосмислена. Така че да бъде устойчива, така че чрез нея да допринесем за преустановяване на об обезлесяването. Припомням е, главата за устойчивото развитие. Тя трябва да бъде задължително, но и ние трябва да проявим характер, като предварително кажем, че трябва да се сложи край на обезлесяването. Въпросът за човешките права в Бразилия също трябва да, се, да бъде решен. Ние трябва ясно да заявим позицията си в тези преговори през следващите години. Благодаря, госпожо Ван Бремт и с Кон Билбао Бараника. Има думата. Една минута. Уважаема госпожо председател, вълната от пожари, която се разпространи е, сред амазонските гори и местното население ни засяга всички, засяга климата, околната среда. Това е и економически проблем, защото всъщност е плод на план за неустойчиво развитие. Много е важно споразумението от Летисия, подписано на 6 септември от Боливия, Бразилия, Колумбия, Еквадор, Гвиана, Перу и Суринам защото тези страни се ангажират с международните договори за опазване на околната среда и най-вече споразумението от Париж. Това е нещо, което трябва да правим, за да имаме ефективни политики. И също така трябва да забраним селско-стопански и животновъдни продукти, които са навредили на Амазония да стигнат до нашите пазари. В този случай доверието към нас означава да се водим от ценности, а не от интереси. Благодаря. Благодаря на колегата Билбао. Колегата Осаливан. Благодаря, госпожо председател. Всички гледахме ужасени и случващите се катастрофални пожари в Амазонка. Активно насърчавани, може би, от режима Болсинаро или поне гледани с нехайство. Търси се ефтино месо, което всъщност води до това разрушение. Подписах една резолюция, която се направи в отговор на това – Радвам се, че се споменава търговията в нея и политиката, която доведе до такова без обезлесяване. Търговски сделки с правителство, които нарушават върховенството на закона, наказват НПО и насърчават незаконно дейност, нас... нарушават международно споразумение, не може да бъдат приемани в този парламент. Има аргументи, които е... говорят за това, че от една страна трябва да има развитие, но от друга страна трябва да се опазва околната среда. Не, няма работни места, когато планетата е мъртва, но има и малко работни места в тези големи плантации, които се владеят от чужденци, където се извлича максимална печалба и се надявам да бъде подписана резолюцията, която предложихме. Благодаря. И аз ви благодаря, госпожо Саливан. Следващият оратор е господин Фернандеш за минута. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, трябва да настояваме за промени, а това означава глобални координирани действия. Е, горите играят много важна, важна роля в борбата с климатичните промени. Тук трябва да заложим на устойчивост и солидарност. Трябва да опазим горите на територията на Амазония. Тето пожарите засягат 9 държави, не само Бразилия. Ние в Европа имаме опит с потушаването на пожари и можем да бъдем пример за света. Моята родина през 2017 година също стана жертва на горски пожари. Така че Европейския съюз трябва да заложи също така на превентивни мерки и да заложи на, на сътрудничество и финансиране на програми за създаване на фондове, така че в Амазония и на други места да се спазват човешките права, да заложим на устойчивостта, за да постигнем резултат. Благодаря. Благодаря, господин Фернандеш. Сега господин Луена, една минута. Добър ден. Уважаеми колеги, ние водим дебат за разрушаването на биоразнообразието, унищожаването на масонските гори. Както каза и представителката на съвета, не може заради частни интереси да страда околната среда. За това ви призовавам да изпълните стратегията на Европейската комисия за опазване на горите, именно да не внасяме продукти, които са били произведени по този начин. Трябва да наложим ограничения. Всъщност, Европейския парламент не се бори срещу хора, които си затварят очите за проблемите на климата. Нека не се отказваме, нека бъдем последователни. Благодаря колегата Катайнен. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Благодаря, госпожо Благодаря, госпожо председател. Мисля, че тези пожари ни показаха, че трябва да обърнем внимание на главите за устойчиво развитие, които подписваме в споразуменията, както и за Парижкото споразумение. Това споразумение трябва да бъде изпълнявано, така щото да се спазват принципите на устойчивото развитие. Стандартите, които са одобрени, трябва да бъдат спазвани. Трябва да почива търговията върху разпоредби, които да са угодни на двете страни. Наскоро Европейската комисия излезе с един документ, който ясно показва, че обезлесяването е проблем не такъв голям проблем в държавите членки. Повечето държави членки имат лесовъдна политика, която е устойчива. Но тук в Европейския парламент, като че ли тази политика не се координира достатъчно добре. Например, актуализацията на Европейската горска стратегия е изключително важна. Това е нещо по-важно, отколкото и да било преди. Благодаря ви, госпожо Катайнен. Следващият оратор е господин Холмгрен. Заповядайте. Е, благодаря, госпожо председател. Миналата седмица имах възможност да се срещна с двама представители а, на едно от племената в долината на Амазонка, които, чието домове са унищожени. Те смятат, че борбата е, трябва да е обща. Пожарите продължават, а президента Болсинаро, Болсинаро заплашва да се откаже от Парижкото споразумение и да продължи опожаряването на горите. Това трябва да се прекрати незабавно не трябва да залагаме на внос от соя, на соя и месо, ако искаме да запазим горите. Ние трябва да поставим изисквания към страните от Меркосур. Въпрос към комисията. Как ще гарантирате е, възможността да избираме между търговия или опазване на тропическите гори? Председателката, благодаря много, господин Хонгрен. Сега следва Берн Хубър. Имате една минута. Госпожо председател, благодаря от самото начало на годината в долината на река Амазонка с унищожени гори на територия колкото 8% от родната ми Австрия в момента този процес продължава. Създават се огромни ферми, несъпоставими с европейското земеделие. Връзката с отношението към Меркосур е очевидна. Е, и това е наистина срамно. Това не можем да подкрепим изсичането на горите. Не можем да очакваме да постигнем целите си за климата в Европа и, и да подпишем Меркосур. Ние имаме достатъчно добри местни продукти. Ако нещата продължават по този път, правителството в Бразилия остане бездейно, това ще се отрази много сериозно на търговията ни, както вече чухме от пред, финландското председателство. Председателката, благодаря господин Хубър. Патриция Тоя, една минута. Grazie Presidente. Благодаря, госпожо председател. Гори Амазония. Гори земята, която произвежда 20% от кислорода, който дишаме. Гори е, всъщност е, една цяла цивилизация. Да, тези пожари са предизвикани от хора. Хора, които експлуатират не само а, хората, но и земята. Един стар вид капитализъм, този на експлуатацията – има една поговорка на един от местните езици, не мога да го повторя, но тя говори за е, това как може да живееш добре с природата. И точно това трябва да стане нашата политика политиката в Европейския съюз и се питам, защо нямаме коража да преразгледаме споразумението с Меркосур, например, за да сложим по-стрикни критерии за опазване на околната среда? Защо не може да кажем направо, че не може да се прави така? Това е наш проблем. Европа трябва да допринесе за един план за залесяване е, по света. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Тоя. Следващият оратор е госпожа Меца минута. Благодаря, госпожо председател. Между 90 та и 2016 година ние загубихме 1,4 километра гори, което е колкото един футболен стадион. Също време, но ние използваме генно манипулирана соя и с това насърчаваме масовото използване на пестициди, за да се изхраним. Какво прави Европейската комисия? От една страна предлага стратегия за опазване на горите. Чудесно! Но от друга страна насърчава интензивното земеделие и обемите внос. Имаме споразумение като Меркосур, което ще влуши допълнително – положението. Ние също носим своята отговорност. Нека бъдем последователни, нека бойкотираме продукти, които са резултат от обезлесяването. Трябва да откажем господин Болсонаро от идеята да жертва амазонските гори за индустриални цели. Благодаря. Благодаря на колежката ни госпожа Мед. Сега госпожа Спираки. Имате една минута. Господин председател, всички в залата настояват за спешни мерки в защита на поречието на Амазонка, защото като катастрофата е необратима. Правителството Болсонаро не прилага плана за устойчиво стопанисване от 2014 година. Затварят си очите пред катастрофата. Експлоатацията на горите продължава. Меркосур, споразумението Меркосур може да се окаже много сериозна възможност да окажем действие за съобразяване с Парижкото споразумение. В края на краищата Бразилия има своите ангажименти. Е, горите на Амазония горят от години, но сега имаме възможност за упражняване на натиск. Е, нарушили се Парижското споразумение, нарушава се и е, споразумението за Меркосур. За разлика от Сибир и Индонезия, тук се нуждаем да въздействаме, но се нуждаем от други инструменти. Колегите е, госпожа Мецула, една минута. Последните няколко седмици света гледа ужасен при тези огромни пожари, които вземат а, Аляска, а, Амазония и така нататък. Обезлесяване на изключителни нива. Въздуха се пълни с пушек от тези огромни пожари. Това е климатична катастрофа – няма нужда по Твитър да се замерваме с обвинения. Нашето общество почива върху изхвърлянето на продукти, което води до трагични последствия за живота ни. Доказателствата показват, че начинът по който потребяваме суровините е неустойчив и трябва да вземем твърди решения – Направихме го с пластмасата, забранихме един от най-лошите продукти, трябва да отидем по-нататък. Европа може да бъде глобален лидер. Когато Грета Тунберг като глас на своята а, поколение надигна глас, тя беше права, създаде паника сред нас, но ние не бива в паниката да се блъснем в стената. Благодаря. Мицула. Благодаря, колежке Мецуга. Госпожа Евран, минута и половина. Мерси, Благодаря госпож... господин председател. Положението в Амазония е катастрофално. Имаме световен проблем с обезлесяването. Той е не само в Амазония. От юни насам Индонезия също гори и всеки си мълчи. Това не може да се търпи повече. Ние имаме споразумение срещу масивното обезлесяване, но не се приемат никакви задължителни мерки. Виждаме го и при Меркосур. Нека разширим дебата. Години наред се договаря едно търговско споразумение, след това влиза в сила. Ние трябва да реагираме много бързо, да бъдем ефективни в краткосрочен план и да можем да използваме натиск върху държавите, които пренебрегват проблема с горите. Същевременно би трябвало да опазим културите, свързани с горите и да сме сигурни, че добрите практики се възнаграждават. Благодаря. Благодаря, госпожо Еврон. Колегата Варборн има минута и половина. Благодаря, господин председател. Миналото лято в Швеция имаше сериозни горски пожари за за нас беше изключително ценно да получим помощ от европейските държави, например 139 тимата полски пожарникари. Пожарите в света заплашват растенията, животните и околната среда. Да не забравяме и хората. Няма обаче място за... Не... Няма обаче световен дебат за спирна търговията с Швеция, за това, че че ние сме имали пожари. Мисля, че е грешка да използваме това бедствено положение, за да пре- прекратим подписването на Меркосур блокирането на търговското споразумение няма да ни помогне. Напротив, чрез това споразумение Бразилия и други държави ще бъдат задължени да изпълняват Парижкото споразумение и да работят за устойчиво земеделие. Така можем да насърчим растежа, а от тук благоденствието. За това приканвам всички колеги и национални правителства за настояват за възможно най-бърза ратификация на споразумението. Благодаря, колега Варборн. Сега имаме спонтанни изказвания от залата, както каза госпожа Хаус Хаутала. Имаме тройно повече от очакваните заявки. Започваме с колегата Ария Сетиберия. Имаме още седем изказвания. Мистер президент, комисионер Велла. Господин председател, господин комисар, ще започна с прости факти. Амазонската гора произвежда 20% от кислорода на света или този в атмосферата. Над 1 милион местни а, племена или членове на племена са поставени под опасност. Пожарите увеличиха, се увеличиха с 85% при правителството на Болсонаро. Амазония не е единствения регион, който се разрушава. Няма обикновени пожари. Разрушаването на Амазония ще засили глобалното затопляне, ще увеличи температурата на планетата, ще унищожи биоразнообразието и местните е, групи хора. Какво правим, докато гори и изгаря цялата тази гора? Седим и гледаме, докато планетата гори ли? Не, трябва да действаме. А трябваше да действаме още вчера. Обръщам се към Европейската комисия. Каква е стратегията? Какво прави Европейския съюз, за да се справим с тези пожари по цял свят? Какви действия, каква финансова подкропа може да бъде предоставена, за да се спрат или контролират тези пожари? Благодаря. Благодаря, Агиус, колега Агиус Лива. Извинявам се, стана недоразум. Е, колегата Ария Сативерия има думата. Дава. Много благодаря, господин председател. Споразумението с Меркосур е най-добрият инструмент за опазване на горите в Амазония. Ако Европейския съюз наистина иска да направи усилие на световно ниво в името на климата, трябва да мисли за Меркосор. Опазването на амазонските гори е важно за всички нас, така както е важно да опазим горите в Африка, в Азия, защото това е част от нашите цели на устойчивото развитие, както бяха определени от ООН. Много е важно споразумението от Летисия, от тези седем държави. Боливия, Еквадор, Перу, Бразилия са особено важни сред тях. Същевременно президентът Макрон каза на последната среща на Г7 нещо, което не е уместно. Той се меси във вътрешната политика и това застрашава постигнатото вече 20 години преговори. Меркосур е важен за всички, не само търговски, но и най-вече екологично.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 Чухме много изказвания, че Европейския съюз трябва да послужи като пример в борбата с климатичните промени и да играе водеща роля. Може би това е вярно. Вярно е обаче също така, че Европейския съюз не може да постигне нищо сам. Климатичните промени са глобален проблем и трябва да действаме заедно. Именно за това трябва да говорим. Но не само дебати не са достатъчни. Трябва да действаме. В момента мисля, че държавите членки не бива да ратифицират споразумението с Меркосур. Не просто да бъдем свидетели, но и да действаме предвид случващото се в долината на ръка Амазонка. Защото е, климата се променя. Време е и ние да се променим. В противен случай ще загинем. Председателят, давам думата на господин Джонс, благодаря на госпожа Йовева. Thank you. Благодаря. Понякога се съсредоточава общественото внимание върху определен проблем, защото то резюмира това, което всички разбираме. Тези пожари са точно такъв пример. Те не са единствените пожари. Трябва да се съдат повече дървета, така е. Но да се съсредоточим върху тези пожари всъщност ни кара да стигнем до някои основни проблеми. Европейците се вълнуват от Амазония, защото ние се вълнуваме от климатичната криза, от разнообразието, което се губи и живота на местните племена, който е поставен под заплаха. Никой от нас не е остров, ние сме взаимосвързани. Нашите избори, като например каква, с кого избираме да търгуваме, какво потребяваме, му оказва своето действие по света. Аз също се вълнувам и се тревожа от търговското споразумение с Меркосър. Притеснявам се, че тесните економически интереси ще бъдат водещите, а не толкова останалите свързани с правата на човека. Не съм убедена, че ще имаме повече възможност да влияем върху другите или по-дребните проблеми, ако подпишем това споразумение. Погледнете други примери и ще видите, не е така. Всъщност тази изделка... Благодаря, госпожа Чаунс. Госпожа Конечна има думата. Děkuji, pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové Není možné hrát si na не... Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, нека не се правим на невинни. От 2017 година говорим за обезлесяването, когато аз бях докладчик и докладът ми бе прият от този парламент президента на Бразилия съсипва горите, но част от това е и от този проблем е и европейската търговска политика. Да не се правим на шокирани. Защо толкова дълго трябваше да трябва да чакаме план за действие от комисията? Защо нямаме резолюция на парламента? Просто се преструваме. Това е притворство. Да бъдем откровени. Горите се унищожават, а гората е живот. Стига думи, нека сложим край на пожарите, нека бъдем част от решението. Председателят, благодаря госпожо Конечна. Госпожа Аврам. Господин председател, уважаеми колеги, Днес сме обединени и отляво и отясно заклеймяваме пожарите в Амазония, но стига вече сме се оплаквали, време е за действие. Европейският съюз има инструменти, търговска политика, нека използваме всичко това. Европейския съюз току-що подписа споразумението с Меркосур. Трябва да сме сигурни, че това споразумение е съдържа принципи, които са принципи на предпазливостта. Трябва да продължим да опазваме околната среда. Европейският съюз казва, че се задължава да опазва околната среда и биоразнообразието. Нека да суспендираме изпълнението на споразумението поне до спиране на тези пожари или установяване на причината за тях. Ако това, което се случва, не е достатъчно сериозно, кое би накарало Европейския съюз да суспендира споразумението? Благодаря, госпожо Аврам. И накрая господин Келер, последно от спонтанните изказвания от залата. Um, Още в самото начало трябва да кажа, че приветствам тази възможност и не смятам, че трябва да имаме идеологически дебат, нещо ляво, нещо дясно. Моралес е от левицата, президента на Бразилия е от десницата и, и двамата горят горите. Трябва да видим обаче как търгуваме, как си взаимодействаме на тази планета. Наистина в момента е печелившо да гориш амазонските гори. Е, извличаш печалба да гориш е, този, тези гори по цял свят, защото искаме да задоволим пазарите за стоки. И продължаваме да внасяме и соя, и кафе, от, и месо от тези части на света. И докато продължаваме да го правим, те ще продължават да горят горите. Споразумението с Меркосур, което е подписано, всъщност ще направи така, че ние, европейците, ще скъсаме Парижкото споразумение. Не те. Ние трябва да държим на това всички търговски сделки да спазват Парижкото споразумение във всичките му клаузи. И трябва да държим на това преди да подпишем каквото и да е търговско споразумение с Меркосур. Благодаря. Благодаря много, госп... господин Келехер. С това приключихме спонтанните изказвания на, от залата. Сега ще чуем първо от името на комисията господин еврокомисарят Ела. Благодаря, господин председател. Мисля, всички сме съгласни, е, че тропическите гори са важен ресурс за нашата планета и това бе доказано и от настоящия дебат горските пожари в Амазония ни тревожат още повече, че такива пожа, унищожителни пожари вилнеят и на други места на нашата планета. Съгласен съм, трябва да се тревожим за всеки горски пожар, навсякъде Ангола, Сибир, Централна Африка, Юго-Источна Азия, Южна Америка или където и да е. Всичко това ни показва колко е важно да обединим усилията си в борбата с климатичните промени. Горите са абсолютно необходими на разделна част от нашата усилия за борба с климата. Защитата на горите е значителна част е, от отговорността на нас и всеки друг, който носи отговорност по Парижкото споразумение. Многократно се спомена с по търговското споразумение с Мекросур и главата посветена на устойчиво развитие. И двете страни, включително Бразилия, поемат с тази глава изрично по ангажимент за прилагане на Парижкото споразумение. Бразилия включително поема ангажименти по отношение на залесяването като това се допълва от частни инициативи, като да речем мораториума върху производството на, со, на соя и забраната за производство на месо в неотдавна обезлесени територии. А, е, с оглед на търговското споразумение, нека кажа, че това е част от едно общо споразумение за асоцииране, отнасящо се и до човешките права, включително екология и промените в климата. Така че да, ние разполагаме с допълнителен инструмент за да можем да наложим своята воля и да обединим нашите граждани нашите пазари. Ангажиментите са на лице и е, те трябва да бъдат изпълнени. Споразумението включва и сериозна глава за търговията и устойчивото развитие, включително за екология, както и за климатичните промени, включително за ангажименти за прилагане на Парижкото споразумение. Комисията разполага с редица средства и механизми, за да настоява за изпълнението на тези споразумения. Ако е една от страните не изпълни споразумението, имаме нарочен механизъм за уреждане на спорове по това споразумение. Вярваме и очакваме, но преди всичко е, ще настояваме Бразилия да изпълни тези свои задължения, включително намаляване до 2025 година 37% намаляване на парниковите газове в сравнение с 2005 година и план за действие за прекратяване на обезлесяването, включително по пречето на Амазонка а, ние от своя страна трябва да ограничим до 2030 година настоят собствената си амбиция с о, съответен процент. Тук стана дума за търсенето на определени продукти, свързани с обезлисяването. Имаме съответни законодателни мерки, по, които да, по отношение на стоки, стигащи до европейския пазар е, имаме съответни разпоредби, например за недопускане на незаконно добита дървесина. Това е част от усилията ни за намаляване на незаконната сеч и намаляване на потреблението на такива продукти. Като говорим за бъдещи европейски мерки във връзка с продукти от обезлесяването. Ще припомня неотдавнашното съобщение на комисията, което съдържа редица мерки по-сериозни програми за стандартизация и сертификация за е, допускане на стоки, нямащи отношение към изсичането на горите, прилагане на различни мерки за по-голяма прозрачност на продоволствената и други вериги на доставки и ограничение на вноса на продукти, свързани с обезлесяването и разрушаването на горите. Също така популяризиране на мерки за налагане на повече отговорност и отговорно економическо поведение, както и създаване на платформа за дебати между всички заинтересовани от запазването на горите, от правителствата до бизнеса и НПО. И нека да припомня, че окончателният търговски текст на споразумението ще бъде предоставен на държавите членки и на Европейския парламент за одобрение. Благодаря, господин председател. Председателят благодаря господин Вела и накрая от името на съвета госпожа Топорайнен, министър, представител на финландското председателство. Уважаеми господин председател, почитаеми членове на Европейския парламент, наистина това е дебат, който засяга всички нас. Трябва да направим наистина максималното Необходимо е да подобрим европейското действие в тази област и да зачете международните си ангажименти. Мнозина от вас споменаха търговското споразумение с Меркосур. То съдържа глава за устойчивото развитие, свързана с възможно най-високите стандарти в тази област. Основното разбиране е е, че търговията не бива да бъде за сметка на трудовите условия или околната среда. Напротив, трябва да се насърчи устойчивото развитие. В Меркосур има конкретна разпоредба за измененията на климата и изпълнението на Парижското споразумение. Има задължения за борба с обезлесяването. Но Разбира се, както и тук в Европейския парламент, така и в съвета, дискусиите по Меркосур са на един ранен етап. Ще трябва доста време за всеобхватен анализ на договореното споразумение. И за двете институции е важен откровения дебат възоснова на фактите. Трябва също така да отбележа, че на нас ни трябват открити, амбициозни търговски политики, които отговарят на приоритетите и на финландското председателство. Много от вас говориха, че действията за климата са неотложни. Времето за действие е сега, а не по-късно. Необходимо е ние да дадем пример на всички останали. Ето защо е много важно да имаме амбициозна цел за климатична неутралност до 2050 година. Уважаеми дами и господа, ние трябва да опазим горите на Амазония за бъдещите поколения. Огромна е вредата, но ние трябва да се съсредоточим върху това да избегнем по-нататъчното влушаване. Трябва да защитаваме своите гори и в Амазония и другаде. Това е защита на нашия живот. Обезлесяването е глобално предизвикателство с множество сложни аспекти. За това е важно да се работи заедно с съвета все по-важно става сътрудничеството между европейските институции. Именно за това ние сме тук днес още веднъж. Благодаря ви за активното участие и внимание. Благодаря ви сърдечно, госпожо Тупорайнен. С това изчерпваме разискванията и бих искал сега за няколко минути да прекъсна заседанието.